Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fangen mit der Sitzung an. Добър ден, дами и господа. Предлагам да започнем заседанието. Моля да вземете местата си. Първата точка е приемането на дневния ред. Има постъпено искане от господин Болон точка 7 да бъде разгледана на мястото на точка 4. За утре госпожа Рапти би искала да представи своето становище след 19-та точка. Господа Жак Гонч под точка 27 иска да представи своето становище преди точка 22. А разговорите за посещението в Турин в Европейската фундация за обучение, точка 28, да бъде разгледана преди 17 часа, преди точка 24. Ако нямате никакви възражения, да считаме, че дневният ред с измененията е прият. Преминаваме към точка 3 приемане на протоколите от заседанията от 29 февруари и 26 марта. Ако не постъпят някакви промени до края на заседанието, считаме, че протоколите са прияти. Точка трета. Искам да приветствам нов член на комисията, госпожа Кливети от Румъния, от групата на социалистите и демократите. Добре дошла! Пожелавам ви всичко най-добро в вашата работа в Комисията по заедостта. Датите за заседанието на Комисията на 5 юли от 9 часа в Страсбург ще имаме извънредно заседание по Европейския социален форум и по становището на господин Коса за общите разпоредби за фондовете на Европейския съюз. Освен това, на 18 септември имаме също по-дълъг дневен ред. Ето защо има предложение да имаме допълнителен половин ден на заседание на 17 септември след обяд и продължава на 18. Разбира се, вие ще получите тези дати а, допълнително по имейл. В документите има също информация за заседанието ни, проведено на 1 март за Фонда за приспособяване към глобализацията. Секретариатът е направил резюме вие разполагате с документите на английски, френски и немски язици. Искам също да ви информирам, че заседанието ни се предава на живо по интернет. Бих искала също да приветствам с добре дошла госпожа Грият Брут Коренс в секретарията на комисията. Нека сега да преминем към точка 7, а именно мандат за участието в триалог за бюджет 2013 Филип Булон е докладчик. Ще говорим за измененията и компромисните изменения. Има пет компромисни изменения. Има различни други изменения. Гласуването ще се проведе утре Искам да дам думата сега на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че приехте промяната в дневния ред. Не зная дали искате да говоря за бюджет 2013 година, тъй като в Комисията по заетостта беше представена при няколко дни. Все повече се говори за заетост, поставя се акцент върху засилване на програмите за иновация, прогрес, юрес, за микрофинансиране, за а, осигуряване на работни места за младежите, както и помощи за малките и средни предприятия, които осигуряват работни места най-вече за младежите. В бюджет 2013 бяха представени 29 изменения от докладчиците в сянка от останалите групи. Четири компромисни е, изменения бяха договорени и прияти от всички заинтересовани групи. Компромис е, С беше оттеглят от е, ГУЕ. Той искаше да се примахне намаляване на фискалния натиск върху работещите. За това ще се гласува с друго изменение, което е 18 то е съвместимо, защото искаме да има неутрален бюджет, който няма ефект върху социалната защита. Искам да приемам компромисните изменения, тези 4, седмо също, 9, 24, 26, 27 и 29 на социалистите и 18 на зелените. Но предлагам да се гласуват против някои изменения на ГУЕ и на независимите. Трето на Карнок, тъй като това не отговаря на желание Европейския съюз да има средства за да може да създава работни места. Изменение 18 на Карнок също. Той не иска да се използват европейските фондове за приспособяване на, към глобализацията. Аз искам да подкрепя изменение 18 на Ламбер от Зелените. То се отнася за същия параграф и ми се струва, че е по-цялостно. Четвърто изменение на Обермайер от независимите. Предлагам да се гласува против, тъй като той иска работните места да бъдат осигурявани първо на гражданите на съответната държава. Това не е приемливо. 22, 23, 25 на госпожа Жубер. Предлагам също да се гласува против тях, защото не съответстват на сегашната финансова рамка. Не се създават нови финансови редове и липсва прецизност, особено в изменение 22. Това е моето предложение по становището по бюджетът. 2013. Колегата Дарда има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да кажа само няколко неща. Радвам се на позицията, изразена от нашия докладчик, както в предложенията за гласуване на измененията, който той обясни, както и за предложените компромисни изменения по важни въпроси. Нужната е да се мобилизира европейския бюджет за се постигна целите на стратегия 2020, използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, също социалната отговорност на предприятията. Съгласни сме с всичко това и ще подкрепим изцяло компромисните изменения и измененията, които бяха съобщени току-що. Благодаря. Then, Madame Zuber. Госпожа Зебер. Благодаря, госпожо председател. Относно предложенията, които бяха направени от наша страна, ние считаме за особено важно в времена на криза когато има толкова опити да се засегне трудовото право, ние считаме, че е необходимо да се увеличи финансирането за проява на солидарност между държавите членки и за насърчаване на растежа и заетостта в различни държави членки, особено у нези, които са най-силно засегнати от кризата. Ние предложихме някои изменения, които може би ви се струват доста амбициозни – или пък може дори да се твърди, че не се вписват в многогодишната финансова рамка, но независимо от това, мнението на моята група е, че въпреки, че няма стиковане между всички частици от а, а, пазъла, да не се отказваме от лобиране по ключови въпроси, свързани с заетостта. Именно за това се изготвят тези становища. Те се наричат именно становища, т.е. те са изява на нашето мнение по посоката, в която трябва да се развиват определени политики. Заемането на позиция за увеличаването на фондовете по мнение на моята група не противоречи на нашата работа това е изява на нашето мнение и трябва да се възприема като такова. Благодаря. Не виждам други желаящи, които да се изкажат. Искам да дам думата отново на докладчика. Благодаря на всички, които представиха предложения за изменения, които подкрепиха и компромисните изменения. Това становище, него е важно да не се се занимаваме с всички последни елементи на плащанията в многогодишната финансова рамка, а да поставим акцента върху това, което отговаря на нуждите на днешното време, а именно намирането на работни места за младежите. Благодаря. можем да приключим по тази точка 7 и да преминем към точка 4, а именно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване. Това е становище за друга комисия на Комисията по регионално развитие. На 24 април обсъдихме това а, предложение. Има 7 компромисни изменения. Искам да дам думата на госпожа Хюсменова думата да представи своето становище. Благодаря, госпожо председател. Е, първо бих искала да изкажа благодарности на докладчиците в Сянка за добрата работа, сътрудничество и оперативност. По проекта на становище получихме 46 предложения за изменения – които смятам, че допринасят в значителна степен за неговото подобряване. След задълбочено обсъждане стигнахме до 6 предложения за компромиси, намиращи до голяма степен подкрепа от повечето политически групи. Имаме и един компромис, предложен от две групи. Бих искала да отбележа, че намирам за положително включването на текстове, касаещи борбата с бедността и социалното изключване – както и за подобряването на достъпа до здравеопазване, особено в отдалечените и слабо развити региони, както и в тези, страдащи в най-голяма степен от демографските промени. Компромисно изменение F, широко подкрепено от политическите групи, се фокусира върху необходимостта от задълбочен анализ на проблемите и адресиране на специфични потребности за развитие на отделните територии, особено на онези, които са най-засегнати от безработицата и бедността, както и на групите с най-голям риск от дискриминация и социално изключване. Споделям мнението, че териториалният подход следва да бъде ефективен механизъм за подкрепа на малките и средни предприятия с цел създаване на нови и устойчиви работни места – както е, важна роля за това имат е, програмите за професионално обучение и квалификация, както и насърчаването на предприемачеството. Подкрепяме позицията относно необходимостта от обмен на добри практики и от обучение на служители, работещи по управлението на програми и проекти, финансирани от структурните фондове защото а, институционалният капацитет на различните нива е съществен елемент за гарантиране на успеха на териториалния подход и за повишаване ефективността на политиката на сближаване. Радвам се, че позицията ми относно необходимостта от открит диалог и партньорство с заинтересованите страни е споделена и благодаря на колегите, които спомогнаха за подобряването на текста в тази насока. Предложеното компромисно изменение G касае принципа на партньорство и има широка подкрепа от политическите групи. Споделям важността на доброто взаимодействие между политиката на сближаване и другите европейски политики за справяне с предизвикателства в областта на заетостта и социалната сфера. Подкрепяме необходимостта от по-добра взаимодопълняемост на мерките финансирани от отделните фондове в различни, като например образованието и здравеопазването. Измененията, които не бих подкрепила, са много малко, като причината за това не се дължи на категорично отхвърляне на идеите, заложени в тях, а на мнението ми, че те принадлежат на друг дебат. По някои от въпросите е необходимо да разполагаме с повече информация и оценки, за да можем да вземем адекватно решение – благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка, както и на секретарията за положените усилия и за доброто сътрудничество. Като докладчик в Сянка в Комисията по регионално развитие ще направя всичко възможно за включването на становището в окончателния текст на доклада. Благодаря за вниманието. Vielen Dank. Als Schattenberichterstatterin für die Grünen. Много благодаря. Докладчик в сянка за зелените. Госпожа Шате, имате думата. Да, благодаря за сътрудничеството, което имахме с госпожа докладчика. Наистина стигнахме до много добър баланс и се надяваме това да се отрази по време на гласуването. Това, което е много важно за нас е наистина да разгледаме отделните изменения и да видим по същество какво е променено, както каза докладчика. Също така да видим какво може да се опише в рамките на политиката на сближаване. Докладчика ни представи пояснения и се нуждаем и от някои социални критерии, защото преди това не разполагахме с такива. Трябват ни социални критерии, за да можем да опишем регионите, какво става в отделните територии. Така че това е много важно във всички тези области. Имаме предложенията за изменения, компромисните изменения е, и според мен е изключително важно този доклад да получи нашата подкрепа. Според мен ще стигнем до добри резултати по време на гласуването. Председателката, благодаря ви много. Сега господин Дърдън. Благодаря. По това становище сме подали няколко изменения, примерно за ролята на местните власти, за финансиране, за обучение, за необходимостта да има баланс между ефикасността и злоупотреби с средства, също комисията трябва да оточни как използва средствата в борба с бедността, а също така и в политиката на сближаване да се включат основните европейски приоритети. Мисля, че нашите изменения са прияти много благосклонно от докладчика. Виждам, че се отразяват нашите идеи в компромисните изменения също. Съжалявам, че компромиса за регионите в преход не се подкрепя от други групи, освен зелените и още една група, което обаче не означава, че няма да стигне до гласуване. Така че като цяло благодаря на докладчика за сътрудничеството. Много благодаря. Госпожа Дойч. Köszönöm lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én magam is. Господин Дойч, благодаря ви, госпожо председател. Сега на първо място искам да приветствам проекто становището, представено от госпожа Хюсменова. Мога да повторя това, което беше казано от другите докладчици в Сянка. Наистина работата беше много плодотворна и очаквам проектостановището да бъде прието с много голямо мнозинство утре. Имам само някои бележки, които бих искал да направя няколко часа преди гласуването. Мисля, че нещо много важно, което трябва да споделим с всички колеги тук, защото непрекъснато това, което казваме и повтаряме, е, че има голяма добавена стойност на политиката на сближаване. И това е именно интегрирания подход, защото когато говорим за сближаване, имаме предвид географско, обществено, економическо сближаване. Аз вярвам в този интегриран подход и смятам, че препратките и споменаването на интегрирания подход остават по-скоро на думи и не се така следват от някакви конкретни действия. За това, според мен, трябва да обърнем внимание на този проблем след 2013 година. този интегриран подход в политиката на сближаване в рамките на Европейския съюз трябва да бъде повече от девиз, трябва да бъде повече от думи и трябва да обръщаме повече внимание на политиката по заетост в рамките на политиката на сближаване. И вече в тези рамки трябва да отчетем различните потребности на отделните региони, намиращи се в Европейския съюз. Вторият коментар, който искам да направя, е следният – Според мен е много важно нашата комисия да подкрепи измененията, които ще направят цялата система по-гъвкава, А тази по-голяма гъвкавост от своя страна ще улесни победните региони в изпълнението на техните проекти. Надявам се, че утре ще гласуваме именно в този дух. Благодаря ви. Много благодаря. И накрая отново докладчика има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз отново бих искала да благодаря на на колегите докладчици в Сянка е, и да заявя, че техните е, предложения и мнения бяха изключително полезни за мен, за да обогатим и да подобрим е, текста. Надявам се, че и за напред ще работим също толкова добре и се надявам в окончателния текст на доклада в регионалната комисия да се преборим а, нашите бележки да, да влязат в него и да се получи един консолидиран текст. Благодаря още веднъж. Vielen Dank. Dann werden wir über, den, äh, über die... Много благодаря. Утре ще гласуваме по това становище и минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка 5 във връзка с инструментите по политиката по съседство. Докладчик за становището е госпожа Рапти. Становището е по доклад на комисията АФЕД. Има 50 изменения. Всъщност 41 поправя се е, председателката и давам директно думата на госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Да, около 40 изменения имаме и подаваме 10 компромисни изменения. Компромисните изменения, които предлагам, се насочени към това да стане по-ясен текста и да има по-добра структура. След коментарите от докладчиците в Сянка аз направих и едни допълнителни изменения, благодаря за което на докладчиците в Сянка. Аз като окончателен вид съм много доволна от текста и благодаря за идеите на докладчиците в Сянка. Смятам, че даваме една много ясни, много ясни идеи за отношенията ни с съседите. Освен това, становището, което аз оформих и което после бе обогатено с становищата на всички политически групи, не съществуваше, не съдържаше никакви коментари за социални права, за заетост и така нататък. И благодарение на извършената работа, подчертавам е, съвместната работа, постигнахме три конкретни неща. Първо, спазване на основните социални права, като се прави изрично упоменаване на е, най-уязвимите групи. Второ, правим конкретни предложения за социални права и за ангажименти в този смисъл. И трето, въведохме и идеята за подкрепяне на мерки за създаване на работни места, т.е. да има и социална рамка за защита на труда, т.е. да се създадат достойни работни места, да се подобри политиката на заетост, като тя включва и обучение, програми за повишаване на квалификация. Ние настояваме да се запазят или да се защитават привата на работниците и да се борим против нарушаване на разпоредбите на трудовия пазар призоваваме за спазване на международните споразумения на МОД и призоваваме също така да има органи, които да наблюдават какви са търсенията на работодателите от гледна точка на умения и съответно да предприемат съответни е, мерки конкретно за определени области и региони. Също предлагаме да има дискусии с отделните представители на индустрията с двете страни на производителите и произвеждащите, за да може да се оформя в правилен вид социалната политика. И накрая смятам, че е много важно да има периодичен преглед, така че да се следи дали съответно страните изпълняват разпоредбите, така както те са формулирани от Европейската комисия. Освен това е необходимо да се правят проверки за това доколко се постига напредък по отношение на основните моменти, изразени в нашето становище. Благодаря на докладчиците в Сянка още веднъж, на секретарята и на всички мои служители, които ми помагаха. Благодаря. Сега от името на НП госпожа Есая. Благодаря на докладчика за отличната работа и за подадените изменения от колегите. Тези изменения подобриха становището и сега е много важно, че в Европейския инструмент за съседство имаме възможност да следим как се разходват европейските средства по тези политики. Добре е, че за това има и показатели, с които да се измерват разходването на средства. Като цяло, групата на НП няма проблеми с това да приеме измененията. Два изменения ще коментирам. Компромисно изменение хаш латинско. Там като че ли стигаме прекалено далеч. В текста на комисията се говори за добро управление на мобилността, за създаване на професионални контакти, но в е, компромисно предложение ХАШ този е, цикъл на мобилност се нарича контролиран е, цикъл. Това е нещо, което аз лично не разбирам какво точно искаме да кажем. Тоест, за мен е формулировката не е точна нещо се губи в дефиницията и по тази причина това изменение за нас няма да бъде приемливо. Също настояваме за адекватна финансова подкрепа. Смятам, че основният текст, първоначалният текст на комисията е по-добър. И освен това някои предложения, някои хора стигат твърде далеч. Така че се разграничаваме по отношение на изменение хаш. След това компромисно изменение С. Там се поставят много важни въпроси социална справедливост, социално приобщаване, права на работници. Действително това са важни неща. Но когато говориме всички тези аспекти да се включват във всички действия, предприяти по този регламент, във всички действия и те да минават хоризонтално през всички тях, това ми се струва, че отива малко прекалено далеч. равнопоставеността на половете, борбата с дем... дискриминацията, това са принципи на социалната справедливост. Но, добре, там можем да ги приемем, но социално приобщаване, приеман, е, правата на работниците да бъдат е, основни елементи във всички действия, мисля, че не е реално. Така че ние ще бъдем против. Но е, като цяло смятам, че текстът е много балансиран и добре формулиран и се надявам, че утре ще постигнем добър резултат при гласуването. Благодаря. От името на комисията някой иска ли да се изкаже по тази точка? Всъщност има ли по точката представител на комисията? Тук не, добре. Тогава давам думата отново на докладчика госпожа Рапти. Аз не очаквах пак толкова бързо да ми дадете думата, госпожо председател. Е, радвам се определено, че докладчиците в Сянка ми оказват доверие. Твърде приятно е това. Затова нека да благодаря на всички за изказаните бележки и да кажа следното. По е, въпроса за цикъла и факта, че евентуално персонал може да бъде преместван в съседни страни с цел обмен на, на опит. Целта е тези хора, когато обогатят опита си също, да се върнат от дома, така че да могат да предадат новите знания в страните, които имат нужда от това. Не става дума да из пращаме високообразовани момчета и момичета в Европейския съюз, защото не, не, не е смисъл ние да взимаме тези хора от съседните страни, да ги обучаваме в Европа и те да остават тук. Това е контрапродуктивно. Това е, търся думата, изтичане на мозъци. Е, тоест, ние ще е, създаваме именно това явление, изтичане на мозъци. Та, когато говоря за е, цикъл на знанията, това имам предвид. Хората, които са получили знания тук, да се върнат в страните си. В компромисно изменение H и C се опитвам да постигна нещо. Ще видя какво да направя за формулировката, но според мен понякога е по-добре просто да се опитаме да отидем малко по-далеч, за да можем да запазим неща, които всъщност са застрашени. Като член на групата на социалистите и демократите съм много чувствителна за всички въпроси, свързани с социалния компонент. В период на криза в Европейския съюз и в е, съседните страни е изключително важно да внимаваме, да бъдем много съсредоточени върху тези въпроси. Благодаря на Сари за коментарите и за... благодаря за доверието на колегите. E благодаря. По тази тема ще гласуваме утре. А, доклада ще се разгледа в ФЕД през юли. Следващата точка е Европейската статистическа програма за периода 2013-2017, точка 6 от дневния ред. Докладчикът е господин Коса от НП. 14 изменения. След това още 69 допълнителни изменения от депутатите. Сега давам думата на колегата, който представя господин Коса. Е, оф унгариш. Да, ще прочете на унгарски език. На последната среща на нашата комисия ние обсъдихме измененията, които бяха направени за Европейската статистическа програма за периода 2013-2017. Тогава заявих, казва господин Коша, че има доста важни елементи, включени в целите на програмата. Те се отнасят за минали проблеми и бъдещи предизвикателства. Събирането, обработката на все по-сложни данни става все по-важно. Важно е да използваме еднакви дефиниции в европейското пространство. Бихме искали по-важно лесен достъп до информация. Държавите членки, техните компетенции и задачи трябва да съответстват на предизвикателствата, да се очита принципа на пропорционалност, както и, и споделянето на тежеста. Експертите трябва да говорят на един и същи език, трябва да се отчитат специфичните характеристики на държавите членки. Получихме интересни предложения за изменения. Проведохме ще проведем среща на 20, 31 май. Всъщност на 21 май проведохме заседание и изготвихме компромисни изменения. Измененията, които не могат да подкрепя, се отнасят до една трета от предложените изменения, т.е. ние се договорихме по две трети от измененията. Измененията, които не могат да подкрепят, са твърде технически, твърде правни по своя характер и ако бъдат прияти, ще поставят под риск реализирането на програмата или пък ще затруднят нейното тълкуване. Трябва да бъдем много предпазливи, защото става дума за правен текст и трябва внимателно да следим какви са другите стратегии и програми на Съюза. Благодаря ви за съвместно положените усилия. Благодаря, господин Сегор. Сега давам думата на докладчика в Сянка, госпожа Пападопло от социалистите и демократите, след това на госпожа Дели от групата на зелените. Благодаря. Действително проведохме заседание на докладчиците в Сянка на 23 май в Страсбург. То беше много полезно, тъй като разгледахме 83-те изменения, които бяха предложени. Всяко от измененията беше обсъдено и се договорихме за 8 компромисни изменения, които да приемем. Нашата политическа група направи няколко предложения за изменения. Някои от тях не бяха прияти от господин Коша и честно казано, 8 от тях е, се отнасяха от е, нуждата от висококачествена статистика, за да може по-добре да се е, формира, наблюдава и реализира европейската политика. Това е една от основните цели на новата европейска програма в сферата на статистиката. Тези 8 изменения, които подчертават високото качество на статистическите данни, бих искала да се гласуват по-отделно утре и то не само да бъдат подкрепени от групата на социалистите и демократите, но и от други групи. Целта на социалистите и демократите е да се събира и разпространява висококачествена статистика, тя е необходима за времена на кризи, когато политиката трябва да се базирала, базира а, на а, съпоставими, надежни статистически данни. Направихме също няколко предложения за устни изменения. Едно от тези изменения подчертава нуждата финансовия пакет а, да бъде така разпределен, за да обхване разходите, които са нужни за подобряване на процесите и капацитета за събиране на висококачествени статистически данни на национално ниво и за обучение а, на лицата, които се занимават с статистика на национално ниво. Надявам се, че този доклад ще бъде подкрепен с мнозинство утре, защото това е добър доклад, а предложените изменения го правят дори още по-добър. Благодаря, Госпожа Дели има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за неговата работа. Искам да подчертая три елемента, които са включила в изменения и бих искала да ви помоля за да ги подкрепите. Най-напред считам, че трябва да спрем да обмисляме цялата ни политика през макроекономическата и финансова призма. Кризата не трябва да ни кара да губим от поглед важното, а именно европейските граждани и обществото, което е в основата на економиката, не обратното. Ето защо аз бих желала да вървим в тази посока, да се подобри качеството и разнообразието на показателите, които се прилагат. Трябва да се възползваме от тази възможност, за да създадем възможност за истинска оценка в света, глобализирания свят. Трябва да има ефикасно оползотворяване на средствата в европейската статистическа система, но би било контрапродуктивно да налагаме строги ограничения. Всички са съгласни, че трябва да има силна добавена стойност при събирането на статистически данни в Европейския съюз. Радвам се, че всички сме съгласни, че статистическите данни трябва да се събират и за жилищното настаняване. Това е особено важно и това е приоритет за нашите граждани. Особено, що се отнася до достъпа до жилищно настаняване. Има проблем с бездомните хора. Това е сериозна форма на бедност. бедност, и за това евродепутатите трябва да направим всичко възможно да се анализира това явление, за да може то да бъде изкоренено. Благодаря ви. Благодаря. Господин Бениан. Sorry about that, I've got my earphones on. Um, uh, I've got... Извинете. Аз всъщност много малко имам да кажа. Ние практически се съгласихме е, е, с всичко и договорихме нещата с докладчика. Още в самото начало има няколко малки езикови поправки. Мисля, че практически всички проблеми, с изключение е, за въпросите за високо високото качество или, или статистиките за качество, всички проблеми, освен това, са проблеми с правните дефиниции. И на срещата на докладчиците в Сянка този въпрос се отрази в момента. Имаме консенсус, които, консенсусни предложения, които подкрепяме всички а, поне устно се договорихме с господин Пападополо. Така че а, е, поздравления за докладчикът. Процесът не беше труден и е, в момента текста се радва на много широк е, консенсус. Председателката, благодаря. Има ли представител на комисията, който иска да се изкаже? Не? Няма други желаящи да се изкажат тогава. Е, изчезна и представителя на докладчика. Давам думата на господин Ори. Благодаря. Е, нашият колега има ангажименти към заседанието на една друга комисия, за това му се наложи да напусне салата. Аз наблюдавах е, отблизо развитието на това досие. Считам, че текстът е в голямата си част е, напълно приемлив. Е Нито становището, нито доклада, за който се изготвя това становище, ще решат е, да отдавна създадените проблеми на страните членки, където съществуват много различни системи за водене на статистика което понякога затруднява много европейски инициативи. Но е, господин Коша и колегите му свършиха отлична работа. И от е, негово име искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество и се надявам, че становището ще бъде прието с голямо мнозинство. Благодаря. Значи утре ще гласуваме по това становище на господин Коша и така стигаме до 14-та точка от нашия дневен ред, тъй като а, има а, известни ограничения. Извинете, казва председателката, май напълно се обърках. Е, стигнахме до осма точка, която е, е становище за комисията по бюджета за Европейския фонд за приспособяване на глобализацията. Става дума за един общ е, текст, искане за техническа помощ, е, представен по инициатива на комисията. Не съм получила изменения към текста на това писмо, за това ви предлагам да го гласуваме по електронен а, път ще трябва да гласуваме. Не знам по какви съображения, но се надявам, че имате всички своите а, карти. Аз лично нямам, но гласувам за. Затова моля, а, започнете гласуването. То електронно. Гласувахте ли вече всички? Край на гласуването. Не, не, не, не е приключило гласуването. Можете още да гласувате. Още някой си... Е, един или двама души са си сложили картата, но не са натиснали бутона за гласуване. Ето. Ето край. Приключваме с гласуването. 32 души са гласували, 30 е, за, 1 а, е, против, а, е, няма въздържали се, приема се. Теч, точка 9. Гласуваме за заявлението за използване на Европейския фонд за присобяване към глобализацията. Става дума за региона Валенсия в а, е, сектор спортни облекла, да, извинете, не облекла, а обувки. Също няма подадени изменения. За това отново гласуваме електронно. Tout le monde a pu voter, le vote est... Гласувахте ли край на гласуването? 35 гласували, 33 за, 1 против. Значи приема с много голямо мнозинство. С това приключваме краткото гласуване. Ще продължим утре с гласуването. В момента прекратяваме за секунда заседанието, за да посрещнем тук на трибуната други участници, включително Бер... госпожа Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. Maybe you can sit on Alors, okay. Chers collègues, je vous propose de, de... Колеги, е, предлагам ви сега да започнем отново работа. Ако обичате, да заемете местата си. И е, сега е за мен е удоволствие и чест да посрещна за първ път в нашата комисия, за първ път от нейното избиране от е, преди една година, на поста генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите госпожа Бернадет Сегол. Всеки от нас е имал възможност да се среща с нея под, един, под една форма или друга по време на дискусии в нашата комисия, но момента сега е особено удачен да направим една обща дискусия за предложенията, които даде комисаря Андор от името на колежа на комисарите, така наречения пакет от мерки за трудова заетост. Сега и се търси и възможността ние да въведем и нови теми за дебат и освен това да се въведе някои елементи в економическата политика, да има и някои неща, които ние да предложим. Сега ви давам думата, госпожо генерален секретар, да направите една малка презентация и след това вече ще преминем към сесията на въпроси и отговори, с което сте запозната много добре. Така че, ако можете да говорите около 15 на минути, това ще е добре. Мерси, президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, много се радвам, че съм тук сред вас за да мога да ви говоря за е, мнението на Европейската конфедерация на профсъюзите е, по е, въпрос номер едно, а именно трудовата заетост. Положението се влушава в много европейски страни, в някои страни без да преувеличавам, смятам, че може да се каже, че положението е драматично. С това се появяват и предизвикателства пред е, репутацията на Европейския съюз. Подкопава се доверието, в кое, което имат работниците в е, този европейски проект. И в такъв е, смисъл ние следва да Приветстваме пакета, инициативата на Европейската комисия за пакета от мерки за трудова заетост, с, с който се слага този въпрос в центъра на вниманието на Европейския съюз. В своето изказване, което ще се опитам да огранича до 15 минути, ще се опитам да ви кажа кои според нас са положителните страни, но и които са по-проблематичните аспекти на този пакет. По въпроса за проблематичните аспекти мога да кажа, че ние сме много озадачени и изпитваме големи съмнения дали този пакет ще има възможност да бъде достатъчно ефективен, ако се прилага а, едновременно с мерките за економии, които се предвиждат в момента. Е, с други думи, според нас, ако няма някакъв елемент на, на спирачки, ако не се даде известна пауза е, на тези мерки за економии, които се налагат, на европейските страни, не виждаме как ще може да се осъществи един а, растеж, който да допринася за повишаване на заетостта в Европейският съюз. За нас тази тематика, а именно продължаването на мерките за економии, които да се прилагат едновременно с мерки за създаване на заетост, според нас това не създава динамизъм в областта на създаването на работни места. Пакета за отмерки за трудова заетост се опитва да продължи по един или друг начин а, тенденцията да се е, съсредоточаваме върху структурни мерки за създаване на трудова заетост. Както казахте, госпожо председател, за нас проблема или въпрос е не е да е, се засили търсенето на работни места, а по-скоро да се разшири, е, т.е. да се засили предлагането, а да се засили търсенето. Всички тези реформи, които са свързани с е, структурни реформи, се е, обединяват около една дума, а именно така наречената гъвкава социална сигурност, flex security на английски, а, която система се въвежда в северните страни на Европа, която се приема и прилага в е, немалка част от страните членки, но единствено като е, мярка, която дава възможност за по-лесно наемане и по-лесно уволняване на персонал, т.е. се интерпретира като един начин за подронване на сигурността на заетостта на работещите в предприятията. Доста често сме повтаряли пред Европейската комисия, че идеята за гъвкава сигурност – когато е свързана с активни политики на трудовия пазар е добре, но начина по който тя се интерпретира в отделните страни членки всъщност е напълно е, различен от това да подкрепя мерките на трудовия пазар. Що се отнася до социалния диалог, до отношенията между социалните партньори, примерно в е, Гърция и в Испания, няма възможност това, тази схема да се прилага по един положителен начин. А по отношението на това как да се подкрепя процеса на създаване на работни места, ние е, смятаме, че много полезна е помощта за започване на собствени компании за предприемачество, но с известен е, нюанс е, да не се получи просто е, една система за раздаване на пари безвъзмезно. Е, защото в края на краищата, ако е, фирмите получават е, стимули да наемат работници, е, те биха могли само да ги наемат временно и след това отново да ги оставят на пазара на труда. Е, въпросът за облагането с данък на е, фирмите – и е, данъка за консумация, потреблението. Не смятаме, че в тази посока предложението на комисията е удачно, защото това е, пречи на правилното разпределение на бремето върху дълговете. По отношение на недекларираната и незаконна е, Конфедерацията на профсъюзите е, от дълго време се занимава с тази тематика и ние сме съгласни, че инспекторите по труда могат да, инспекциите по труда могат да имат своята важна роля. Но трябва да сме наясно, че е, с политиката на економии тези инспекции не имат все по-малко персонал и отново виждаме връзка между политиката за економии и предложенията, които се правят в пакета. По отношение на заплащанията и трудовите възнаграждения, който за нас е един от е, централните и винаги много труден, мога да кажа следното. Е, има нещо, за което можем да се поздравим в пакета от мерки. Там се говори за реално нарастване на заплатите и се отхвърля поне имплицитно нормите за заплащане от пакта за конкурентна способност. Също така се прокарва идеята, че трябва да се стимулира растежа на заплащането, свързано, разбира се, с темпа на растеж в е, някои е, страни, защото в някои страни е, нарастването на заплащането изостава много. В пакета продължава да счита заплатата като елемент на конкурентоспособността и се подкрепя тезата, че за да има по-високо ниво на конкурентна способност, на моменти може да се намалява заплащането, но за нас това е един а, дъмпинг, който създава много, много голям а, проблем. И то а, проблеми, които са непреодолими, бих казала. Комисията също настоява да има минимална заплата. За нас това понятие е, е, може да означава една заплата, която не може да замени заплащането, постигнато посредством договаряне в определени страни. Тоест, нищо не следва да заменя колективното договаряне като начин за определяне заплащането. Но ако е необходимо да се фиктисира една минимална заплата, може би това е добре с цел да се намали нивото на бедността. Но, нека да кажа, че не следва да бъркаме е, понятието минимална заплата с понятието е, прилична заплата, защото в, има страни членки, в които минималната заплата в никакъв случай не дават възможност на е, получаващите ги да водят един достоен живот, да имат нормално жилище и да водят живот така, както се предполага да го правят. Няколко сектора са идентифицирани в е, пакета като създаващи трудова заетост. По-конкретно е, зелената економика, свързана с околната среда и действително смятаме, че там има е, възможност да се черпи ресурс за създаване на работни места – но за да се ползва този ресурс, трябва да има инвестиции, съответно финансиране, защото без тези инвестиции е, този потенциал за създаване на работни места няма да бъде разгънат. И е, тогава пожеланията на документа ще си останат само пожелания. Също така се говори за възможността да се създават е, работни места в здравеопазването и сектора на социалните грижи. Действително е така, огромна възможност има в тези сектори, но нека да кажа две е, неща, които да започват с но. Е, първо става дума е, за е, сектор на обществени услуги, защото в край на кращата е право на всеки един да има достъп до социални услуги. За това трябва да целта за осигуряване на е, здравни грижи и социални грижи да остане в е, е, областта на държавните или публичните услуги. И не бива те да бъдат поставени под въпрос от настоящите бюджетни политики. Другият сектор е сектора на информационните технологии. Подчертавам, винаги подчертавам, че не следва да е, създаваме един нов вид сегрегация в този сектор, е, сегрегация между работните места за мъже и работните места за жени. Е, работните места за жени да бъдат в сектора на здравеопазването, много трудна работа и зле платена, а останалите работни места да са за сложени отделно. Затова, ако ще се търси създаване на трудова заето, трябва да внимаваме да не а, създаваме по-низко заплатени работни места за жени. Затова мерките на общностно ниво за създаване и използване на общностните фондове за създаване на трудова заетът, ние сме за това, но считаме, че фондовете трябва да бъдат използвани и трябва да се използват за проекти, които са изградени, разработени с социалните партньори, за да могат тези проекти да отговарят на нуждите и на възможностите, съществуващи във всяка отделна страна или във всеки регион. До момента не сме свидетели на много подобни проекти и се надяваме, че това може да бъде постигнато. Но а, все пак констатираме, че е, в някои страни, примерно Испания, която се намира в много трудно положение, и Гърция също, а, констатираме, че е, вместо да се е, търсят всички възможности да се използва социалния диалог и социалните взаимоотношения като вектор за създаване на подобни проекти, много често тези проекти се разработват извън а, е, този социален диалог. С което стигам до а, е, заключението, че а, засилването на социалния диалог което се извежда на главно място и в текста, е много важно за нас. Ние го подкрепяме. А, много важно е да се идентифицира той като нещо добро, но в немалко страни на практика сме свидетели на атака на, срещу социалните взаимоотношения и социалния диалог. Реално страните, които най-добре са се справили с кризата, са страни, където този диалог е най-успешен и където политиката на тройката е, използва възможностите на диалога. Знаем какво се случи в Испания и в Гърция какви бяха альтернативите на социалния диалог така че е, трябва да сме напълно наясно, че съществува едно разграничение между думите и това, което се случва на практика в някои страни. Документа на комисията обръща внимание, също или ни привлича вниманието върху е, въпроса за економическото управление на Европейския съюз. Там се предлага на социалните партньори в Европа да извършват по-голямо сътрудничество или е, да, да влизат в по-голяма степен на консултация. Сътрудничество е по-висша дума. И е, мога да кажа, че не считаме, че е нормално министрите на финансите на европейските страни членки да се събират, да обсъждат заплащане за на европейско ниво, е, без е, примерно да отчитат елементите на неравнопоставеност, на засилване на бедността. Тоест, министрите на финансите иземват, така да се каже, дискусията върху заплащането, е, без е, да се отчитат всички е, аспекти на политиката за заетост. Така че опита да се свърже въпроса с заетостта с елементите на економическото управление е добър но ние винаги сме подчертавали, че въпроса за заплащането или заплатите не е въпрос, който може да се разглежда на европейско ниво. Този въпрос трябва да се решава на национално ниво от националните социални партньори. И за това това е част от автономността, от автономната роля на социалните партньори трябва да се отчита какво се случва на европейско ниво, не само по отношение на заплащането, но и на равнопоставеността и на търсенето и предлагането на, на заетост, но ако ще се говори за определяне на заплащане, всичко това трябва да остане като тематика за дискусии и преговори на национално ниво. Действително, в някакъв момент, може би, ще стигнем до дискусия на тези въпроси е, с социалните партньори на европейско ниво, но мога да ви кажа, че този момент още не е дошъл. Също мога да добавя, че освен консултациите, ние започнахме вече един диалог по макроекономическите въпроси. Той все още не е достатъчно разгънат, но следва да съществува и да засегне много повече аспекти, защото има нужда от е, усъвършенстване, подобряване на този диалог. В такъв смисъл трябва да се ангажират в него и министрите е, на трудов... за трудова заетост, за да могат те да обсъждат тези неща с министрите на економиката и финансите. Поне това ще е едно от нашите предложения. И накрая ние имаме изпълнителен е, комитет, който ще се събере следващата седмица. Комисар Хан ще се ще говори с нас и след този изпълнителен а, комитет ще оповестим всички наши а, заключения. Аз а, опитах да ви ги представя накратко. Благодаря. Ще дам думата на Серкас. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам госпожа Сегол. Това е нейното първо посещение тук. И искам да кажа от името на моята политическа група, групата на социалистите и демократите, че сме запознати с дейността на Европейската конфедерация на синдикатите в настоящия етап. Вие проявявате чувство на отговорност, опитвате се да направите така, че ние да ни забравим принципите, които са залегнали в основата на Европейския съюз. Вие казахте и ние сме съгласни, че има някои положителни неща, има някои тревожни сигнали в съобщението и в документите, които са приложени към пакета по заедостта. Утре ние ще гласуваме една резолюция, която подчертава важността на тези две неща. Ние разбираме какво прави комисията, комисаря, но има и някои слабости Госпожа Стайнко днес не е тук, трябва да участва в работа на друга комисия, затова искам да изразя и нейното мнение. Ние сме обезпокоени за формирането на заплатите, за колективното договаряне. Въвежда се е, идеята за тристранно наблюдение върху заплатите. А понякога има изкушението това да се прави само от две а, страни. Понякога това се прави а, доста а, подмолно, в други случаи а, доста е, ясно. Всичко това е обезпокоително и това се вижда ясно в Гърция, където има правителствен диктат, а, а, който има превеса над постигнатите споразумения по заплатите. Имаме 6 милиона безработни младежи в Европа, които също не са обхванати в образователната система. Те нямат също необходимите ресурси. Държавите е, членки са силно засегнати, така че откъде да се вземат ресурси, за да се помогне на младите хора? Защото затваряме програми, които помагат на безработни лица, хора, които изпитват а, е, сериозни нужди. Трябва да се направи нещо в бюджета, за да се разреши този проблем. И а, е, на последно място, в дневния ред, който имаме а, сега, трябва да включим нещо за преструктурирането. Утре имам среща а, с а, групата, която се занимава с тези въпроси. Надявам се, че ще можете да ни помогнете в това отношение. Трябва да преминем от думи към дела. И съвсем на последно място, вие говорихте за ролята на синдикатите. Госпожо Сегал, аз съм е, сериозно обезпокоен от е, пропаста, която се разтваря между Южна и Северна Европа. Дали синдикатите е, са засегнати също от този вирус? Спомням се какво е казал Бертолд Брехта. Те дойдоха да вземат евреите аз не се обезпокоих, защото не съм еврей. После дойдоха за католиците а, и аз също не се обезпокоих. После дойдоха за комунистите а, и аз нямаше на кого да разчитам, защото нямаше останал никой друг. Председателката Елизабет Шартия. Благодаря, госпожо генерален секретар, че ни представихте позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите по пакета за заетостта, за да можем да се възползваме от тези идеи, както от енергията, която влагате в устояването на тези идеи. Кризата, световната криза която засяга Европа и има разрушителен ефект върху заетостта, се разглежда в голяма степен от економическа и финансова гледна точка, а не толкова от социална гледна точка. Аз считам, че ние се намираме в сериозен етап, що се отнася до социалната сфера. Ние трябва в комисията трябва да споделяме социалните безпокойства. Това трябва да се отнася за политическите групи, за целия парламент, независимо от политическата окраска. Искам да се спра на въпроса за изпреварващите мерки. Да, създаването на работни места, подобряване на компетентността, така че да могат хората да бъдат по-лесно нямане на работа. Но какво може да се направи предварително в очакване на създаването на нови работни места и то по браншове? Идеите на СДФОП са интересни, показват, че ако включим възстановяването на работните места с обновяването на работни места, на тези, които отиват в пенсия, тогава ще ще трябва да подготвим много а, хора, за да могат да вземат а, тези работни места. По какъв начин вие ще използвате а, своята експертна, твоите експертни познания, както и възможностите да се мобилизират хората, за да можем да направим нещо в това отношение. Тази сутрин ние работихме в друга комисия. Пак по въпросите на зелените работни места, за да се премине към социална среда. Как виждате своето място във всичко това? И на второ място, какво управление е необходимо за фондовете? европейските фондове, които разполагаме за съживяването на заедостта. Знаем, че тези европейски фондове не са използвани достатъчно, че има такива, които не са изразходвани, не са освоени. Председателя на комисията знае, че ние се борим а, за защита на европейските фондове, що се отнася до а, заетостта, по какъв начин чрез а, вашата мрежа от социални партньори бихте могли да ни помогнете да разработим проекти, които да могат а, да освояват тези фондове, да бъдат по-ефикасни на място. Проблема а, с а, проектирането, про проблем има и с управлението. На следващо място искам да подчертая също а, и в създаването на нови работни места. Днес а, не, не можем, разбира се, не може да има едни и същи идеи само, но не можем да защитаваме само работните места. За да защитим други работни места е необходимо също да помогнем на предприятията да се развият. Това развитие може да доведе до изчезването на определени работни места. Това също е възможно и тук ние трябва бързо да реагираме, като използваме а, опита а, компетенциите и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, да помогнем на хората да се адаптират към нуждите на предприятията, за да могат да запълнят новите работни места. Социалните партньори трябва да помогнат в това развитие, вместо да блокират нещата или да се допуска изчезване на работни места. Мога да кажа още много неща. Вие се спряхте и а, информационните а, технологии и също равнопоставеността между мъжете и жените, но към всичко това аз искам да добавя и че може да се създаде а, нова пропаст между градските райони и селските райони, що се отнася до ресурсното им обезпечаване в сферата на информационните и комуникационни технологии. Може да се стигне до Европа на две скорости. За това е необходимо да има по-голямо внимание в това отношение на различните територии. Още съвсем нещо, може за съвсем малко време. Да, да, знам, но не искам да ви прекъсвам, но говорихте вече дълго. На последно място, включването на социалните партньори. Ние направихме предложение за изменения към Европейския социален фонд. Трябва да предвидим един процент, който да позволи да се стимулира дейността на социалните партньори и тяхното участие в всички тези политики. Следващият оратор ще дам думата на Шротер, Храпти, Хартин, Дарден, Беньо и аз също ще поставя съвсем накратко два въпроса. Сега господин Кристиансен първо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Сегал за направеното представене на а, пакета по заетостта. Тя е напълно права, а, че бюджетните съкръщения а, получава твърде много внимание. Ето защо беше необходимо толкова дълго време да се формира този пакет а, за трудова заетост. Както каза генералния секретар, ситуацията е катастрофална в Европа в момента. Няма съмнение в това. Ако се фокусираме върху зелени работни места, зелена економика, създаването на повече устойчивост, там има невероятно големи възможности за растеж. С Кони Хегигард. Аз участвах на среща и на нея разбрахме, че пет пъти повече помощи се предлагат за изкопаемите горива, отколкото за нови енергоресурси. Относно гъвкавостта и сигурността, не е толкова лесно да се постигне, както се смята, поне не е така в Дания. Социалните партньори трябва да определят това. Не правителството определя гъвкавата сигурност и за това нещата вървят добре в Дания. Добре е, ако двете страни на индустрията се съберат, говорят по тези въпроси и по какъв начин да структурират пазара на труда. Нуждаем се от реформи, за да бъдем по-конкурентоспособни. Но не работниците трябва да плащат за всичко това, трябва да участват и работодателите. Гъвкавостта на пазара на труда е необходима, но трябва да разгледаме въпроси, свързани с а, а, временната заетост, а, работа по заместване и прочие. Има хора, които са сериозно засегнати, особено в Южна Европа. Някои никога не са имали договори. Трябва да има сигурност, безопасност, безопасност Хората могат да плащат по-високи данъци, но това трябва да им гарантира по-добър живот. Когато обаче човек остане без работа, той губи всичко. Трябва да направим така, че хората да могат да преминат в друг стопански отрасъл, ако загубят работата си в един такъв но този пакет от мерки за трудова заетост няма да разреши всички проблеми, въпреки че стъпка във вярната посока. Госпожа Блинкевичуте, Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Сегол за изразеното от нея становище по заетостта. Съгласна съм изцяло с вас, че всички мерки за бюджетни ограничения доведоха до различни резултати. Виждаме, че има увеличаване на безработицата в държавите членки, има увеличаване на иммигрирането на хора в трудоспособна възраст, нараства мащабите на сенчестата економика. Сега трябва да мислим за растежа, за развитие на економиката, за заетост – в много случаи държавите членки отговарят за определени аспекти на политиката на заедост, но бих искала да продължа казаното току-що за гъвкавата сигурност. Конкуренцията, заедостта изискват добър баланс между гъвкавост и сигурност, но това, за съжаление, не е така в много държави членки. Например, в моята страна правителството излезе с пакет за либерализиране на трудовите отношения, защото твърди, че само такава либерализация може да подобри конкурентоспособността ни. Например, има по-ниска сигурност за хората, които са предпенсионирани, за младежите, за хората с увреждания, за жените. Читам, че профсъюзите трябва да са много строги при оценките на подобни мерки. Читам, че гъвкавата сигурност може да се прилага в Дания и в Холандия, но трябва да сме внимателни в Литва и други държави членки, където социалното партньорство е толкова силно. Например, в в Дания има 70 а, хиляди души, които принадлежат към профсъюзите, докато при нас а, тази цифра е значително по-ниска. Относно минималното заплащане, този въпрос се поставя в много държави членки вече 5 години остава неразрешен. Много от хората, които получават минимално заплащане, са под линията на бедността. Ние трябва да говорим с експертите, за да имаме още критерии за определенето на минималните заплати в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Шротер, благодаря. Ще се опитам да говоря кратко. На първо място Искам да поставя въпроса за зелените работни места. В нашия доклад ясно се подчертава, че условията трябва да са на лице, за да може да има такива зелени работни места, не само финансиране чрез социалния фонд. Необходимо е да има и нужните условия. В източна Германия предвид на новите условия. Там отпадат много работни места, защото не са изпълнени доста условия. Има а, закони, има а, различни дружества, които се разпадат. А, Има а, също влушаване на състоянието на сградния фонд, що се отнася до енергийната ефективност и прочие. Това е сфера, която преди осигуряваше доста работни места. Затова искам да разбера какви инициативи предприемат а, профсъюзите в това отношение. На второ място става дума за нещо, което вече беше поставено като въпрос от колегите, свързано с минималната заплата. Има инициативи в пакета, които позволяват профсъюзите да направят нещо по въпроса, да проведат кампании в Европа, за да може да има една приемлива минимална работна заплата. Тя трябва да бъде определен процент от средната заплата или обратното. Води ли се някаква кампания? Можем ли да помислим за такава кампания? Можем да помислим по въпроса в парламента. Искам да подчертая този въпрос, защото съм доста обезпокоена от факта, че този въпрос се обсъжда доста негативно в, е, в Гърция, например. Аз съм разочарована, че малко се мисли по въпроса в е, Гърция. Госпожа Рапти сигурно ще говори също по въпроса. Благодаря ви, госпожо председател. Нека и аз от твоя страна да поздравя с добре дошъл, добре дошла генералния секретар на профсъюзите. Винаги е много интересно да чуем тяхната гледна точка. Сега тук какво да кажа този път? Тук, че не съм толкова оптимистично настроен по отношение на документа, който е издаден от комисията. Документът, който съдържа санкции както и отрицателните неща, които винаги биват прилагани. По-скоро имахме, така да се каже, следното отношение, че положителните неща по-скоро никога не се прилагат на практика, когато става дума за съедостта. Две неща. Когато говорим за достойните условия на труд, тези думи достойни условия на труд се съдържат във всички предложения, които ние обсъждаме в тази комисия. три години насам непрекъснато се говори за достойни условия на труд, а пък по-настояще е много по-трудно могат да се намерят такива. И наистина, тук говорим за тези неща и говорим за достойно заплащане. Та моят въпрос към вас, към профсъюзите като цяло е какво означава това? От какво се състоят достойните условия на труд? Има ли все още такива? Можем ли да намерим тези условия? Как точно трябва да ги дефинираме? На второ място – позицията, която имате по документа на комисията? Единодушно ли е изразена тази позиция? Дали а, тя е изтъкната от всички членове на ЕТЮК или не? Това за мен е много важно, защото, както каза господин Феркас по-рано, започваме да се натъкваме на този разнобой между севера и юга може да се стигне и до разрив между профсъюзите и синдикатите. Мисля, че синдикатите трябва да останат обединени и това е много важно, що се отнася до моето мнение, защото те са защитниците на всички работещи в цяла Европа. И накрая зелените работни места. Преди да се създадат зелени работни места, мисля, че това, което трябва да се опитаме да направим, е да защитим традиционните работни места, които имаме, защото Именно тази традиционна заетост храни много хора. Ако искаме да създадем зелени работни места, ще трябва да направим инвестиции. Ако за да се направят инвестиции, трябват пари, а пък ние нямаме пари. И поради тази причина е добре да говорим за всички тези неща, но е хубаво да говорим се едно, че сме в Италия, на едно от тези места, на които имаш, имаше земетресение. Благодаря. Госпожа Харкин, после господин Дърден. Благодаря и добър ден на всички и добър ден, госпожа Сегол. И имам няколко коментара и няколко въпроса. Най-напред вие казвате, че този пакет не може да бъде ефективен, когато се комбинира с оздравителни мерки. Аз съм от Ирландия, където се опитваме да прилагаме и двете в този, на този етап и се намираме в доста трудна ситуация, защото дълга спрямо БВП ще стигне като пропорция 120%. През цялото време взимаме заеми само и само за да караме държавата да работи. И само поради тази причина трябва да намерим механизъм, за да можем да се върнем на пазарите и да продължим да взимаме кредити и в същото време да създаваме за, заетост. Така че тук стигам до първия си въпрос. Смятам, че на национално ниво избираме своите правителства, за да правят избор как да се харчат и разходват средствата и как може да се достигне до някакво ниво на, оздравя... на оздравителни мерки. Всичко зависи именно от тези а, мерки. Ако разгледаме данъците, данъчното облагане като генератор на приходи или от урязването на публичните услуги, т.е. зависи от контекста и той е изпълнен с много аспекти, с много нива и не можем да работим без гъвкавост. Има механизми в рамките на този контекст и тази многослойност двоевост. Моля ви за вашия коментар по това. Също така, вие казвате, че подчертаваме прекалено много предлагането, а не търсенето. Но ако може малко повече да ни кажете за вашите идеи за поощряване на търсенето. За гъвкавата сигурност вие казахте, че някои страни са по-добри, други не. Толкова споменахте социалния диалог в Гърция и в Испания. Той е от изключително значение. Искам да попитам дали има други примери от други страни според вас, където целият този въпрос с гъвкавата сигурност не работи както трябва и ако може да не дадете някои примери в страни от социалния диалог. Не съм съгласна с вас за корпоративната данъчна основа. Виждам, че вие не сте изненадана. Причината е, че аз съм от малка страна, която разчита на своя експорт, на своя износ. И ако това се разпредели както се възнамерява, най-вероятно най-голямата полза ще отиде към големите страни, които ще бъдат най-големите ползватели от такава консолидирана данъчна основа. И накрая два коментара. Вие споменахте факта, че финансовите министри завземат всички дискусии. Вие сте абсолютно права. Една от причините аз да подкрепя Лисабонския договор е член 9. И една от причините, че специалната клауза база просто не се прилага за момента и мисля, че губим баланс, а ние от парламента имаме основна роля в това да върнем равновесието. И накрая един последен въпрос. Дали е Тюк взел позиция по отношение на фискалния договор, фискалния пакт и за това как трябва да гласува Ирландия? Благодаря. Фредерик Дарден президент. Благодаря, госпожо е, председател. Благодаря и госпожо генерален секретар за това, че сте тук и за вашите коментари. Мисля, че пакета за трудова заето е една възможност. И много се радвам, че е, има такова предложение от комисията. Има много е, изразени позиции от парламента и ние сме подали съответни изменения. Но аз искам сега да задам два въпроса. Вие казахте, че а, е, економиите е, струват на държавите, включително и тяхната конкурентна способност. Говорихте за мобилизиране на средствата, за правилното им използване, за социалния фонд и други фондове, за това, че е необходимо а, тези теми да се обсъждат не само от министрите на финансите, но от министрите на заедостта и социалните министри, т.е. много теми. И аз оставам до известна степен изненадан, а, примерно от позицията ви за минималната заплата. Вие малко така колебливо, неясно постъпвате към тази въпрос. Сега комисията от една страна казвате, че тя може би е добре, но от друга страна не бива да измества договорените заплащане. плащане че става дума за национална тематика. Това още повече ме озадачи, докато в доклада за борба с е, бедността е, се говореше много за минимален доход. Разбира се, това са леко различни неща, но все пак е, те излизат като теми в един или друг момент и аз мисля, че в един момент ще е необходимо да има такава минимална зада, е, заплата и ми е интересно да знам от какво точно се е, страхувате, защо ви е толкова колеблива позицията. После, е, системата за индексиране в Белгия, тя се обсъжда много, индексиране на заплащането. Много ми е интересно какво смятате. Много е, се радвам, че подкрепяте идеята за нарастване на реалните, е, за реалната заплата. Е, смятате ли, че системата на индексиране на заплатата ще допринася за това именно реално нарастване? Благодаря, господин Бениан. И аз ще задам два въпроса. и Извинявам се, предварително на тези, които дадоха заявка за изказване, няма да мога да взема техните изказвания. Благодаря. Аз ще се опитам да се фокусирам върху един конкретен въпрос, който създава допълнително търсене в економиката и мисля, че до някъде сме под опасност от това да достигнем до една област, в която създаваме фалшива дикотомия между оздравителните мерки и растежа, защото в някои страни, например в моята, нямаме никакъв избор, освен да включим някои оздравителни мерки и економии в дългосрочните си програми, защото все още има дефицит, който представлява 8% от БВП. И както разбирате, не можем да продължим със същото поведение. Така че проблемът е да се създаде търсене в економиката. Този проблем не се решава лесно. Ние трябва да бъдем целенасочени и има много опции, с които ние не разполагаме. Мисля, че само две-три държави а, разполагат с опцията за фискален стимул. Останалите просто не влизат в тази категория. Фискалните стимули просто не са в нашия дневен ред и затова трябва да разгледаме альтернативите. Разбира се, качествените измерители до някъде са опция и ние ги прилагаме в Великобритания, а доколкото знам и Европейската Централна банка също ги прилага. Но разбира се, качественото облегчение до някъде води до инфлация. Но смятам, че в момента това пък е добре, защото има други дефлационни фактори в системата, така че може и да ни се размине. Но, като не говорим само за качествените параметри, свързани с облегчението, отношение фискалните стимули, които са извън а, нашите възможности, ние трябва да насочим а, харченето към тези области, в които ще се създаде повече търсене. Ако се прави такава размяна, ако се прави такова пренасочване на средства към зелената економика, към създаване на работни места, това означава, че трябват паралелни програми и другаде. И всички тези въпроси са изключително трудни. Повечето от тези въпроси, свързани с търсене, трябва да се разрешават бързо. Аз почти мога да кажа, че всичко, което би могло да е ефективно дългосрочен план, няма да се работи до 2-3 години. Така че всички тези хора, които казват, че имат план за растеж и оздравителни мерки, да, те го казват, но всъщност много малко хора се споделят какъв действителност е този план. И не може да вземате повече средства, когато така или иначе имате свръхзадлъжнялост. И какви альтернативи минути. Вие виждате, ние, вие, аз споменах някои, споменахме някои промени в данъчното облагане, за да можем а, да повишим доходите на нископлатения слой от обществото. Така че каква, какво спор, какви според вас са, са наистина ефективните средства за създаване на търсене, без да има отрицателни последствия? Благодаря. Понеже не ви зададоха достатъчно въпроси, аз ще ви задам още два. Първият е, имате ли вече мнение по отношение на а, конкретните препоръки на комисията за страните членки? Те бяха публикувани днес а, преди обед. Нямах време да ги погледна в подробности аз самата, но ми е интересно, имате ли някаква така общ поглед а, по отношение на насоките на политиките? И вторият ми въпрос е, той ни връща върху темата за макроекономическия диалог, защото в темата Европейски семестър тази, тази тематика е много важна. Мисля, че за момента е, всичко това се върши на много формално ниво. Принципно всеки казва, да, много е добре, но е, истинския диалог за макроекономиката не се случва. Никога не участваме в такъв, ние само понякога сме наблюдатели. Та, въпросът ми е, вие какво смятате? Примерно, вие можете да ни помагате, като водите този диалог извън стените на парламент. В края на кращата, вие казахте, нали, единственото конкретно предложение е министрите на социалните въпроси да присъстват заедно с министрите на финансите, когато се обсъжди тази тематика. Давам ви 15 минути да отговорите на всички въпроси. Мисля, че ще се опитам да отговоря на предизвикателството. Няма да коментирам всяко отделно изказване, а ще се съсредоточа на основните теми. Първо, нека да кажа, че няма разлика е, в становищата на Конфедерацията на профсъюзите за това как трябва да се реагира на настоящата криза. Особено подчертавам е, факта, че е, има пълно е, единодушие в становищата на страните, които са по-малко пострадали, например Германия, и тези страни, които са засегнати много повече от политиката на економии. Ние всички сме на една и съща позиция и ние всички смятаме, че тази политика ни опря с гръб в страната и в стената, извинете, и че трябва да се направи нещо. Нашата позиция е обща. Второ, имам, аз разполагам с един документ, който още не е обнародван. Ще стане това след заседанието на изпълнителния е, комитет. Е, той е много изчерпателно подготвен по линиите, които аз очертах тук. Следващата седмица смятам, че той ще получи подкрепа, но е, няма да може да разполагате с него до следващата седмица и аз следва да се придържам към синдикалните правила. В него се визират тези, тази тематика. Един друг въпрос ми бе зададен, въпроса за минималната заплата, не минималния доход. Защо сте останали с впечатление, е, че е, ние се държим малко на страна от тази тема. В Европа съществуват различни е, видове механизми за определене или за съществуване на минимална заплата. Има страни, в които минималната заплата нарушава автономността на социалните партньори и тяхната отговорност да определят заплатите. И е, ние се считаме, че ако тези страни искат да запазят нивото си на заплащане с преговори, те трябва да могат да го направят, да имат това право. Но, от друга страна, ние считаме, че в страните, където това е необходимо и където синдикатите искат това, където е необходимо да има минимална заплата, тази минимална заплата трябва да бъде повишена. Го питахте ни какъв процент си представяме. Мога да кажа, без все още да има прието ясно решение, ние сме склонни да вървим към една а, цифра, която да бъде определена от а, съвета на Европа. Над 50% от средната заплата, по-скоро в посока на около 60% от средната заплата. Това са цифри, които се предлагат от съвета на Европа и които ние считаме, че ще дадат възможност на страните, където минималната заплата да е, е изключително ниска, ще даде възможност на тези страни да се придвижат в тази посока. Тоест, ние не се колебаем за това, дали има полза от тази минимална заплата в страните, където синдикатите искат това, но сме, не сме склонни този механизъм да се приема в страни, където заплатите се определят по друг механизъм, чрез, единствено чрез преговори. И бих искала да добавя също по тази тематика, че според нас поне за нас е напълно ясно, че трябва да има подготвителна работа, консултации с е, профсъюзите преди да се установи тази минимална заплата. Всичките въпроси за гъвкавата сигурност, не искам да се спирам много отново на тях, абсолютно твърдо настоявам е, че е, е ясно, че там, където има сигурност на заетостта, сигурност на периода на безработица, е много по-лесно да се управлява и цялата система на гъвкавата сигурност. В Дания, примерно, и там също има известни проблеми, а, но има механизъм за управление, което не се случва във всички страни няма ясно фиксирани периоди за това колко може да продължава този тип режим. И за това ние считаме, че това понятие, този механизъм, който в определени страни е положителен, се интерпретира едностранчиво в други страни – и в един момент понятието се изпразва от смисъл. Тоест, по-добре е да се говори за активни политики на трудновия пазар. Разбира се, със съответно финансиране. Що се отнася до всички въпроси за създаване на растеж и за економии, политиката на економии, нека да бъде ясно, че ние, Европейската конфедерация на профсъюзите, твърдим, че трябва да се търси равновесие е, в е, публичните финанси и то едно здравословно равновесие. В това отношение нямаме спорове. Въпросът е как да се постигне това. трябва ли толкова бързо да се намалява дълга? Може ли да се направи това? Отговорът ни е не. Много вероятно според нас е, че ще се наложи да се е, направи една пауза в тези политики на е, економии. Видяхте какво се случи в Гърция, в е, Испания. Дългът само нарасна. Трябва малко да се прекрати с тях, за да се даде шанс да се създаде растеж. Тоест за нас е въпрос на време и на добро е, съчетаване на мерките във времето и много често повтарям, много по-трудно е да се възстанови социалното равновесие в една страна, отколкото да се възстанови бюджетното и равновесие. Затова е много опасно да се поставя под въпрос това социално равновесие, а в някои страни е, това се случва в момента. Въпросът, който ми поставихте, който постави ирландския депутат. Европейската конфедерация на профсъюзите съвсем ясно се изказа против е, пакета, бюджетния пакет от две законодателни предложения за бюджета. Защо? Ние много добре сме запознати колко трудни дено направен бе избора в е, Ирландия. Знаеме каква е позицията на ирландските профсъюзи. Е, там е, членовете на Ирландската конфедерация на профсъюзите рискуват е, от два стола да останат на земята, защото се казва, че ако не се подпишат тези споразумения, няма да има достъп до европейски средства. От друга страна, тези споразумения не носят нищо добро. Та, аз лично в моите отговорности а, е, не, нямам прерогативи да се намесвам в е, дейността на националните синдикални организации и а, Напълно разбирам колко е трудно на нашите ирландски колеги да заемат позиция, включително и в референдума. Въпросът или всичките въпроси, свързани с растежа. Много говорихме за използване на европейски средства, за необходимостта да се използва социалният диалог. Но нека да си помислим сериозно. Можем ли реално вън от е, задълженията си в Европа, вън от е, гаранциите, вън от политиката на Европейската Централна банка, можем ли да създадем достатъчно доверие в еврото, за да дадем възможност инвестициите да създадат растеж? Отговора за момента е не. И аз съм съгласна с всички тези, които считат, че а, някой друг милион евро, а, макар че това изглежда голяма сума, те няма да дадат въздействие върху заетостта трябва да се възприеме една визия, която е абсолютно глобална и много целенасочена насочена в посока на изваждане на Европа от задънената улицата, в която се намира. Александро, няма да говоря за преструктурирането, но знаете, че ние винаги сме се изказвали за това да има законодателна рамка за това. Всичко, което е, се отнася до е, преструктуриране, до създаване на е, работни места се свързва и с обучение и повишаване на квалификациите. И то непрекъснато. Но това става единствено с финансиране. И то с много значителни средства, които поне на европейско ниво в момента не съществуват. Накрая за конкретните препоръки за страните членки от страна на комисията – за момента предпочитам нищо да не коментирам, защото днес не съм имала време да а, ги погледна или да се консултирам с економистите, които биха могли да ми дадат съвет в този случай, но ще мога да ви отговоря на този въпрос съвсем наскоро. А за макроекономическия диалог абсолютно съм съгласна, че в момента той е напълно формален, напълно също така обаче и заслужава той да съществува. За макроекономическия диалог ние предлагаме да има повече обмен между социалните партньори на европейско ниво, е, министрите на финансите и на заедостта, но и също повече обмен между националните парламенти и Европейския парламент. Защото е необходимо социалните парламенти да имат възможност да участват във всички процедури, които имат отношение към макроекономическата стабилност, е, е, индикаторите, анализите на страните и така нататък. Единствено този диалог, резултатите от много енергичната работа ще дадат възможност да се постигне по-плодотворни резултати. президент. um, Sur les emplois verts, euh... За зелената, зелените работни места, действително там са необходими инвестиции от огромни мащаби. Може да се търси е, развитие на възстановяемите, възобновяемите енергии, транспорта, и синергии е, между европейски страни, е, които са по-развити в това отношение. Но отново става дума за огромни инвестиции, огромни проекти, които за нас е, не могат да се случват в обстоятелства, които за момента просто не са налични. И накрая социалния диалог. Всички аспекти на този диалог. Всич, е, всеки е съгласен с това, че трябва да има социален диалог. Е, надали на теория има човек, който е против е, този социален е, диалог. Но въпросът е каква е реалността. Много добре знам какво се случва в Литва с е, социалния диалог и не само там. Е, Моите колеги в Испания ми казват, че е, реално те са договорили с е, работодателите си условия, които са били незабавно отменени от едно правителствено решение. Еми, е, тогава какво можем да кажем за социалния диалог? Той не съществува. Е, Необходимо е социалният диалог да бъде подкрепен, да не остава само на хартия и в това отношение трябва много да, много да се работи. Индексирането, наясно сме каква е ролята му, наясно ние, доколко този механизъм дава възможност реалното заплащане да остане на добро на ниво, аз е, лично смятам, че ако се разшири системата на индексация, това ще е много добре, но смятам, че ще е много трудно на европейско ниво да бъде приложено, така че е, белгийците, които имат този режим, се радват изцяло на нашата подкрепа. Надявам се. Не знам дали отговорих на всички въпроси, но... Едно голямо благодаря. Разбирам, че това беше последния отговор, който дадохте. Не беше лесно, предвид на големия брой въпроси, но имахме един много интересен, задълбочен обмен на мнения, което ще подпомогне нашата работа. Мисля, че добре се възприеха вашите послания. Ще имаме възможности да се върнем към тях и в бъдеще. Благодаря много за вашето участие. Chers collègues, euh, avant que le commissaire euh, Уважаеми колеги, преди да дойде комисария, предлагам да започнем разискването по 11 та точка, след което ще я прекъснем, когато пристигне комисарият и после ще продължим по нея. Говорим за проект устен въпрос и резолюция към възстановяване с много работни места. Комисар Андор ни представи основните проучвания, основните предложения. По устния въпрос има четири изменения, които бяха внесени. Моето основно предложение да предложа на групата на НЕП второ изменение да се разглежда от третата, третия ред като допълнителен въпрос. Има четири въпроса включени в устния въпрос, един от които се отнася до текста какво смята да направи конкретно комисията и така до края на текста. Тази част а, ще представлява отделен въпрос. Първо изменение на ЕНП. Аз не подкрепям това изменение, защото положението с а, работните места се влушава Първоначалният текст, според мен, съответства в по-голяма степен на реалното положение. Изменение трето. Тук ми се струва, че втората част на изменението Е, Не се е стикава много с първата. Можем да подкрепим четвърто изменение. По текста на устния въпрос е, има ли желание за прецизиране на текста? Не, никой не е поискал думата. Господин Ори. Благодаря. Госпожо председател, аз не виждам какъв е смисълът да от второ изменение да извеждаме допълнителен въпрос. Защо се налага това? Първоначалният текст на първият въпрос се отнася до всички предизвикателства, свързани с заплатите. Имаше доста предложения за изменения по първия въпрос. Поставя се въпроса не толкова за нивото на заплащане, а по-скоро на безработицата. От една страна засилване на търсенето, от друга страна да се подчертае проблема с безработицата, най-вече сред младежите и също да се наблегне на използването на структурните фондове. si vous voulez, on peut en reparler е, е, après la réunion, hein, mais. Бихме могли да обсъдим въпроса след заседанието. Има ли други коментари? Господин Ори, искате ли отново да вземете отношение по този въпрос? предпочитам да се върнем към тази тема в края на заседанието. 73 изменения бяха представени. Има 11 компромисни изменения, които бяха изготвени от моя страна. Вие сте ги получили. Това са предложения за компромисни изменения на базата на това, което беше подготвено от секретарията. Това са компромисни е, изменения върху изменения, които не са мои, а други. Две, 3 и четири Това са изменения. Основното се отнася до изменението на, на Алде. и на нуждата от отчитане на структурните слабости, както иска групата на консерваторите и реформистите. Второто компромисно изменение се отнася до изменение 2021. Струва ми се, че това не представлява особен проблем. Третият компромис се отнася 26, 27, 28 и 29. Всички групи без тази на социалистите и засяга въпроса de, de, de la fiscalité du travail. За данъчното облагане. Компромисно изменение 4. То обхваща 38 и 39 изменение. Там се отхвърля ефекта на еднократните решения, еднократните помощи. Но тъй като комисар вече е тук, тук ще продължим дискусията в последствие, ако искаме да се гласува проекта утре. Господин комисар, добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Веднага искам да ви дам думата, за да се спрете на бялата книга за пенсионното осигуряване, за Става дума за Бялата книга, която беше представена от комисията на 16 февруари. Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Искрено съм благодарен за възможността да дойда в вашата комисия и накратко да представя бялата книга, свързана с пенсиите пред вас, а също така и да отговоря на някои въпроси накрая. В началото на нашата работа, за да разработим официалното становище и официалната позиция на парламента, която е важна за нас. Знаете, че ние публикувахме на 16 февруари нашата стратегия, нашата книга за пенсиите, е, като целта е да подкрепим държавите членки, идеята е да работим заедно и да ги подкрепим в основните предизвикателства пред техните пенсионни системи, като в същото време е, гарантираме и е, достойни приходи за населението. Преди да представя съвсем накратко бялата книга, искам да си припомним накратко защо пенсиите са от такова такова значение, пред какви предизвикателства са изправени и какво доведе в крайна сметка и въздейства върху съдържанието на Бялата книга. За момента пенсиите представляват основен източник на доходи за около една четвърт от населението на ЕС, а също така и младите хора на по-късен етап от живота си ще получават пенсии. Така че се надяваме един ден това не е само защита срещу бедността, но ще предоставя и достоен стандарт на живот в късна възраст, защото именно за това съществуват пенсиите. Но това няма да е ефтино. 11,3% средно от БВП се разходват от получените бюджети за пенсии през 2010 година, а до 2060 година се очаква да се увеличи този процент до 12,9% според данните от доклада за устаряването, публикуван през 2011 година. Пенсионните системи си под напрежение заради увеличаващата се продължителност на живота, както и заради по-низката ръждаемост. Работното население в Европейския съюз започва да спада, тъй като последното поколение от бейби бума започва да излиза извън работната възраст. Хората на 60 годишна възраст ще нараснат с 20 милиона и Съответно, това ще представлява много голям процент спрямо хората, които не влизат на пазара на труда. Това ще има съответното си въздействие върху бюджета, както и върху цялостната структура на населението. Все повече и повече хора разчитат на все по-малко и по-малко работещи, които да предоставят средства, така че в един момент излиза, че пенсиите просто не можем да си ги позволим, ако освен ако не наченем някаква реформа. Началото на реформата става все по-трудно заради отражението на финансовата и економическата криза върху всички сфери на живота и публичните финанси. Виждаме, че пенсиите са важни не само заради основната си цел, за да се предоставят достойни приходи в късна възраст, но също заради въздействието върху публичните финанси, финанси и финансовите пазари. Така че, защо пенсиите са толкова важен въпрос за държавите членки? Пенсиите стават все повече и повече въпрос за общо опасение в Европейския съюз и Европейския съюз трябва да изиграе своята пълна роля. Ето, в този контекст публикувахме Зелената книга в връзка с адекватните пенсии през юли 2010 година тази книга започна един дебат за това как европе... на европейско ниво най-добре могат да се подкрепят държавите членки в предоставяне на адекватни пенсии на държавите и се повдигнаха много важни въпроси, включително и равновесието между професионалната кариера и живота, който се прекарва в пенсия, както и допълнителното пенсионно осигуряване. Бях много доволен от общественото допитване, привлякохме огромен интерес, включително официалното становище на Европейския парламент, както и участието на няколко комисии, които бяха ръководени от вашата комисия. Допитването ни даде много солидна база с доказателства, върху които почиват нашите следващи стъпки. Имаше много ясно приветстване на, това, на този цялостен холистичен подход, който сме заложили в Зелената книга. Ние обмислихме всички аспекти на пенсиите, социален, социален економически, пазарен аспект – заедно и разпознахме общите моменти, синергиите, както и недостатъците. Заключенията, които си извлякохме, ни показаха, че ние трябва да повишим възрастта за пенсиониране. Наистина, тук имаме някои основни препоръки, като тук. Най-голямото въздействие е върху публичните финанси и нивото на заетост. В, през първата половина на 2011 година имахме някои отделни препоръки, насочени към отделните страни, а също така и включихме някои препоръки в меморандума по разбирателство. След това нашата работа продължи с годишното проучване с 2012 година, което продължи, позволи на държавите членки да хармонизират възрастта за пенсиониране с повишаващата, с повишаващата се продължителност на живота, да се ограничи достъпа до ранно рано пенсиониране, да се подкрепа по-дългата професионална кариера, да има равенство между възрастта за пенсиониране, както и да се стигне до допълнително пенсионно осигуряване. Специфичните отделните препоръки за отделните страни се публикуваха днес, като 17 държави членки получиха препоръки за своите пенсионни системи. Така че Бялата книга надгражда на цялата тази работа, на Зелената книга, както и на получените отговори, както и на стратегията Европа 2020 година, на годишните проучвания, както и на препоръките. Зелената книга подчертава, Бялата книга подчертава, извинете, че въпреки големите различия, пенсиите могат да, да останат достъпни в зависимост от това какви мерки се предприемат. Какво означава най-вече? Това да се гарантира качествен баланс между професионалния живот и пенсионирането, като признаем факта, че живеем по-дълго, отколкото в миналото. Тук не става дума само за повишаване на задължителната възраст на пенсиониране. Разбира се, повишаването на тази възраст признава продължаващата, нарастващата продължителност на живота, но също така изпращаме ясно послание, защото по този начин можем да достигнем устойчиво устойчивост. Още нещо, чрез което можем да гарантираме своите пенсионни системи, е, е достигането на равновесие. Трябва да гарантираме ефективно покачване на възрастта за пенсиониране, като гарантираме учене през целия живот, по-добре, по-добро здравеопазване, здравословно остаряване, както и приспособяване на работните места за нуждите на по-възрастни работници. Също така трябва да има постъпателно пенсиониране, както и променене на менталитета на работниците и служителите към повишаването на пенсионната възраст, за да осъзнаят, че тяхната роля е ключова. Но нека да подчертая, че Бялата книга призовава държавите членки да отчетат а, факта, че има големи разлики между отделните индивиди, и също така определянето на възрастта на 60-65 годишна възраст всъщност не въжи за онези, които са започнали работа по-млади. В годината на активното устаряване и солидарността между различните поколения, която ще предвождам, може да предостави съответните мерки, които да помогнат на хората да бъдат активни до по-късна възраст. Освен всичко друго, наистина има много големи вариации в възрастта на заетост между отделните държави. Много е важно да се постигне баланс между работещите и неработещите, като се вземат предвид всички фактори. Трябва да максимизираме ставката, нивото на заетост в целия спектър целия възрастов спектър, защото това ще доведе до по-малко, до баланс между пенсионираните лица и хората, които работят. Това означава, че имаме нужда от повече политики, най-вече най подпомагане на хората, на жените като цяло, за да могат да носят своите отговорности и да работят в същото време. Също така е необходимостта да се създават работни места, което ще доведе и до това, че младите хора също ще си намират работа, както и за минимизирането на разликите между отделните различните възрасти. Също така да се помага на хората с увреждания, които също да могат да участват на пазара на труда. Много реформи вече са одобрени, което означава, че ще има нужда от по-малко средства за заплати годишно и ще се носи цялата отговорност, ще бъде разпределена по-равномерно. Ако се работи по-дълго, може би повече хора ще искат да спестяват средства за своята пенсионна възраст в фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Има такива допълнителни схеми, което повишава достъпа до допълнително пенсионно осигуряване. Трябва да се обръща внимание на пенсиите на мобилните работници. Много често тези хора губят по отношение на допълнителните пенсии, когато се преместват от една страна в друга. Поради тази причина Комисията още през 2005 година предложи директива за преносимостта на пенсиите. И както знаете, дискусиите стигнаха до задънена улица, но Зелената книга показва голяма подкрепа за нашите опити да достигнем решение за минимални стандарти за придобиване и запазване на пенсиите. Поради тази причина ние смятаме, че трябва да продължим с този подход в близко сътрудничество с съвета и с Европейския парламент. Комисията вече направи пределно ясно в така наречения Single Market Act, че искаме да се справим с този въпрос през 2012 година. Вече водим дискусии с бъдещото кипърско председателство, което поднови, ще поднови дискусиите в съвета още преди края на настоящата календарна година. Искам да спомена още нещо последно в Бялата книга равнопоставеността на половете или липсата на равнопоставеност. Жените много по-често изпадат в състояние на бедност след пенсиониране. Това е много важно за нас, когато разглеждаме измерението, свързано с половете. Жените като цяло живеят по-дълго, но обикновено се пенсионират по-рано от мъжете и има много по-малка вероятност да получават допълнително пенсионно осигуряване. И поради тази причина виждаме как се отразяват всички фактори, свързани с пазара на труда. И това е много важна тенденция, която е отразена в Бялата книга. Това отразява успешните консултации, в които и парламентът и някои заинтересовани страни изразиха мнението, че не сме подчертали достатъчно този въпрос в Зелената книга. Има още много неща, които да се направят, но виждате, че сме направили големи стъпки, за да отразим вашето мнение в Бялата книга която сме издали. Следващите стъпки са свързани с прилагането на 20-те мерки, набелязани в Бялата книга, повечето от които са свързани с сътрудничеството и споделянето на добри практики. Много е важно да водим заинтересованите лица по целия път със себе си. Много е важно да работим заедно с заинтересованите страни, за да гарантираме, че пенсионерите остават в добра позиция. Един от резултатите, които бяха споменати в Бялата книга, към които се стремим, е докладът за, на пенсионната адекватност, който е финализиран най-вече с Комисията по социална защита. Този документ беше предоставен на социалните министри на 21 юни. Ще бъде представен и по този начин ще допълним наскоро публикувания доклад по устаряването, който споменах. Така че устойчивостта и адекватността да могат да, обмис... да бъдат обмислени заедно. Бялата книга съдържа всички важни фактори, които да гарантират, че хората ще имат достоен живот дори в едно много застаряло общество. Надяваме се, че тези цели са разписани ясно. Бялата книга показва ясните стъпки, по които да стигнем до тази цел. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че ни запознахте с предложението и че отчетохте безпокойствата, които бяха изразени от парламента по време на обсъждането на Зелената книга. книга. Вие почетахте нуждата да се постигне напредък по въпроса за приносимостта на пенсиите. Това е свързано също и с равенството между половете като отправна точка. Искам да дам думата на двамата ни докладчици, госпожа Оман Ройтен. Тя е нашия докладчик в Комисията по заетостта. Но имаме също и докладчик от Комисията по економическите и парични въпроси. Първо на госпожа Ойтман Ройтен дава думата. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, доста цялостно са представени последиците от това, ако не предприемем никакви мерки и какво ще се случи, ако реагираме. Всъщност, нашите граждани трябва да имат адекватно пенсиониране сега и в бъдеще. Това изисква действие в много области. Комисията ясно подчерта, че трябва да се направи преразглеждане на пенсионната възраст, за да има по, повече години на правене на пенсионни вноски. Струва ми се обаче, че има някои разминавания, защото комисията казва в таблицата за държавите членки какво е положението с активното население. В някои държави 70, 17% в моята страна много повече. В Белгия още по-малко хора работят в предпенсионна възраст. Така че освен възрастта за пенсиониране, е необходимо да следим за това повече хора да работят докато достигнат пенсионната възраст. Необходимо е да се намерят подходящи мерки за това. Разбира се, това не означава, че аз отхвърлям удължаването на пенсионната възраст, но могат да се предприемат и други мерки. В стратегия 2020 мисля, че има повече гъвкавост. Искам да разбера какво е вашето мнение. На следващо място, и тук искам да кажа нещо критично, Зная каква е позицията на комисария Андор. Става дума за изискванията за платежоспособност на пенсионните фондове. Те се сравняват с застрахователните фондове, но има различни изисквания за капиталова адекватност между пенсионните фондове и застрахователните фондове. За застрахователите аз съм за, но не искам а, пенсионните фондове да реализират печалба, а по-скоро да постигат добри резултати в дългосрочен план. Необходимо е да се предвиди индексация, която да бъде прехвърлена към лицата, които се пенсионират. Но нещата сега изглежда са в обратната посока. тъй като има изисквания за капиталова адекватност, има изисквания за платежоспособност. Знам, че това е необходимо за целите на прозрачността, но не и за целите на пенсионното осигуряване. Може да се стигне до сериозни проблеми. В е, стратегия 2020 се изисква повече мобилност, повече гъвкавост. Когато обаче в рамките на една организация хората започват да внасят пенсионни вноски, те да не ги губят никога. Трябва да се гарантира прехвърляемостта, прехвърляемостта на пенсионните права. Комисията трябва да направи проучване по въпроса за прехвърляемостта на пенсиите. Когато говорим за първия стълб, трябва да се увеличи до 14.08. Е, Вие говорите повече от 4 минути. Господин Ман ще има предварително толкова време също. Останалите обаче ще имат възможност да се изкажат само в рамките на две минути. Томас Ман има думата. Благодаря. Съвсем накратко. Изслушахме презентацията на господин е, комисаря за Зелената книга. Чухме и от комисар Барние, и от други комисари мнения по същата тема. Разбрахме, че има над 1700 отговора в процеса на консултация. В Бялата книга се излагат предложенията. Разбира се, трябва да направим нещо за пенсионните системи, но много трябва да се внимава с това какво се финансира и как има проблеми, трябва да внимаваме дали ще се създадат проблеми с платежоспособността. Трябва да си оговорим на въпроса как ще направим така, че е, има, че осигуряваме платежоспособност. Трябва да мислим какво може да се финансира и какво не, как ще се развият нещата в Европа Чухме становищата на организациите на работодателите и на профсъюзите и е, ни предупреждаваха много да внимаваме с е, въпроса за това какво ще може да бъде финансирано, какво ще може да бъде предоставено като пенсии. Трябва много да се внимава да не създаваме разпоредби и механизми, които няма да могат да бъдат финансирани. Не може е, да допуснем хората да смятат, че на европейско ниво се разграждат механизми, които са съществували в националните им държави. И един друг коментар за прехвърляемостта на пенсиите. Какво е положението в момента в съвета? Е, вие казахте, че ще трябва да се реши въпроса с прехвърлиемостта. Но в края на кращата как е, може да се постигне това, което е придобито в една страна, да бъде валидно в друга? Трябва да има и някакви е, ограничени периоди. Трябва да имаме мнението и на комисията по заетост. Трябва много да се внимава с въпроса с, с платежоспособността. Видяхме какво се случи с стрес теста в, мал, в някои страни. И се опитах да си спазя времето. Председателката, не, вие отнехте повече време, но нека да дам сега думата на господин комисаря да отговори. Um, indeed, uh... Благодаря ви много. Вие наистина отбелязахте и някои жизненно важни моменти и това, което смятаме за връзката с пенсионните реформи и създаването на заетост, възможност за запазването на работните места на по-възрастните работници. И тук в Европа има много голямо разнообразие. Има държави, в които нивото на заетост е сравнително високо, включително, що се отнася до по възрастните работници и служители. Тази година е годината на активното устаряване и тази година много повече от други години говорим за това какво трябва да се направи и в другите страни. Има какво да се направи и в тези страни, които се представят добре, така че пазара да бъде още по-приобщаващ. Но всъщност има и много страни, Обикновено тези страни, в които има високи нива на безработица, където има проблеми и за по-възрастните категории. Разбира се, ще продължим в контекста на тази европейска година да работим за събирането, обмена на добри практики и приканваме всички заинтересовани страни да поемат ангажименти и социалните партньори, и правителствата, и както и Европейската конференция по заедостта, която се надяваме да проведем в началото на септември. Там ще има нарочен панел, който ще обсъжда активното устаряване и възможността за заедост за по-възрастните работници. Там ще се изказват професионалисти в тази област. Що се отнася до платежоспособността, както казах, Бялата книга отразява това огромно опасение. И всички ние, тримата, които участвахме в изготвянето на Бялата книга, Оли Рен и Мишел Бърния най-вече трябва да обърнат огромно внимание към тези въпроси. Аз не казвам, че съм единствено пощален в тази работа, но трябва да подчертая това, защото е ключовата отговорност за всички тези законодателни инициативи са в ресора на Мишел Барние. Но проведох много, страни, много срещи с заинтересовани страни, много прояви, конференцията в Берлин, други семинари. И там чух тези опасения, които бяха в тази връзка и аз съм ги споделил с моя колега Мишел Барние. Въпросът е, че законодателната инициатива се предприема с изключително голямо внимание и се иска и мнението на Айопа, за да може да стигнем до добро решение. Не можем просто да имаме копи-пейст решение и да взимаме на готово решение от регламенти, които са в финансовия сектор или пък в случая с частното пенсионно осигуряване определено комисията няма да си свърши работата, ако законодателните инициативи подкопават устоите на една добре функционираща пенсионна система. Искаме да подкрепим добре функциониращите пенсионни системи и според нас е много важно да се види легитимността на регулаторните усилия в един момент, в който много работници усещат нестабилност по отношение на частните пенсионни фондове. Така че определено има такава потребност от подсилване на сигурността по отношение на публичните пенсии, но в същото време трябва да приложим съответните мерки в частните стълбове и в този случай Генерална дирекция пазари изготвя съответните пазари в тази област и ние сме готови за допълнителни допитвания, консултиране по тези въпроси, както с вас, така и с други заинтересовани страни. Сега въпросът за преносимостта, това е в моя ресор. Това също така очертано и в Бялата книга, както и в други документи. Ние вече започнахме консултации с бъдещото председателство, както вече споменах. За нас това сътрудничество е изключително важно. Баланса в съвета се променя. Когато отидох на конференцията в Берлин, там разговарях с представители на правителството. Имахме много открити разговори с съответното министерство по тези въпроси и бяхме, посочихме много аспекти, както и правното основание, което се промени след последните дискусии и наистина това е нещо, което не трябва да забравяме. Но въпросът, който искам да подчертая, не се отнася толкова до правна, правния аспект. Въпросът е, че след кризата, смятам аз, че ще има по-добро разбиране на потребността от един истински трудов пазар в Европа, който предполага повече мобилност. Страни като Германия имат интерес към това да поощряват трудовата мобилност, а можем да поощряваме мобилността само ако спазваме а, правата на работниците и ако можем да гарантираме, че нямат тези хора да загубят своите пенсионни права, ако променят своето местожителство за няколко години. ако всички ние искаме да работим по този въпрос, който ще от полза за цялата европейска економика и общество, ще трябва да привнесем нещо към тези реформи, за да можем да ги осъществим. Uh, uh, а, да, е, всъщност третия въпрос, който беше зададен във връзка с е, преразглеждането и редакцията. Мисля, че това е много ранен етап, така че а, не съм в позиция да говоря в подробности. Ще ви държа в течение, защото в момента най-вече това, върху което работя, е преносимостта, ма явно това не е бил вашия въпрос. Извинявайте, тук става дума за това дали 883 може да бъде инструмент за преносимостта на пенсиите във втория стълб. И това е проучване, което е проведено под ваша егида. Дали вече разполагате с резултатите? Признавам си, че тук има припокриване на дискусиите по тези два документа. И тук нямам нищо конкретно. Нямам нищо конкретно, което мога да ви предоставя. Фредерик Дърден. Мерси, мадам президент. Благодаря. Господин комисар, благодаря първо за презентацията. Казахте, че Бялата книга отразява отговорите по време на концентра... Е, консултациите по Зелената книга и е, основните теми, зад които заставаме и ние. Аз е, оставам с чувството, че тази бяла книга обаче е белязана от известни идеологически е, уклони е, с тезите за увеличаване на възрастта, за пенсиониране. Сла, слага се акцент е, предимно на такива елементи и като че ли няма балансирания подход, който парламента успя да постигне в своя доклад. Едно такова равновесие в Зелената книга не откривам. Искам да коментирам два елемента. Пенсионната възраст. Преди е да се пристъпи на всяка цена към увеличаване на пенсионната възраст, следва да се е, увеличи е, трудовата заедост във всички възрастови сегменти. И трябва да се доближи реалната възраст на, на пенсиониране до законовата, а не автоматично да се увеличава въз, пенсионната възраст е, по закон. А също втория стълб – Би следвало, а, първия стълб, извинете, трябва да подсилим първия стълб на пенсионната система, защото той е този, в който може да имаме най-много доверие. Другите не е ясно как се развиват. А, нови, трябва да се търсят нови източници на бюджетни доходи за подсилване на този първи пенсионен стълб. А, вие говорихте, че трябва да се пристъпи към а, разработване на третия стълб, но аз мисля, че не е редно да се разработва третия пенсионен стълб с, с публични средства. По-скоро би следвало те да отиват към първия. Ако можете да коментирате. Госпожа Хирш и след това господин Дебакер. Благодаря. Благодаря за толкова балансирано над бяла книга. ясно съм, че се предлагат някои много добри механизми. Освен това, дискусията е много по-открита. сега, когато говорим за пенсиите, не бива да мислим само за хората, които са над 50 години. По-скоро дискусията е интересна за групите на възраст между 30-40 години и повече. Трябва с времето да направим така, че и хората на възраст по-лесно да бъдат ангажирани в трудова заетост. Разбира се, това е, е свързано неизбежно с е, необходимостта да се повиши пенсионната възраст. Не е приятно да го кажем, но а младото поколение трябва да планира своето пенсиониране по е, съответен адекватен начин. А когато хората искат да осъществяват мобилност, те трябва да имат възможност да пренесат със себе си пенсионните си права. И това е въпрос, който трябва да се реши сега, не потенциално. Защото като пенсионер човек, ако няма същите възможности като в страната си, която са работили, те няма и да търсят възможности да намерят заетост другаде. Ето това е момент, който трябва да се отчита за в бъдеще. Председателката прекъсва оратора. Съжалявам, вие преминахте двете минути. Има и други е, желания за изказвания. Приключвам изпит. Господин Дебакер. И аз искам да благодаря на комисара Андруш. Мисля, че темата е много деликатна за политиците и е, причината е, че е, не са взети мерки, когато демографските тенденции бяха благоприятни. Много страни сега трябва да направят реформи на пенсионните си системи, защото тези системи са разработени, когато продължителността на живота беше 65 години. Затова приветствам идеите от Бялата а, книга. Много страни членки а, се съсредоточават изцяло върху първият пенсионен стълб, но според мен мерките там са устарели. Те, то, тези мерки трябва да се превърнат в една а, мрежа за безопасност, за сигурност и да се работи за втория и третия стълб. Въпросът ми е какви инструменти в Европейския семестър или по други програми имат Европейската комисия, за да подтикне страните членки да изпълнят реформи. И а, второ, вие говорихте за а, директивата и Как тя, ми е интересно тя какво отношение има по темата. Трето, нашите граждани много се интересуват как могат а, да изчисляват пенсията си в някои страни, просто с а, едно натискане на бутона на компютъра можете да видите всички, цялото си досие, кога да се пенсионирате и какви ще са ви какво ще получавате, но може би комисията трябва да упражни известен натиск върху другите страни, които не са направили това да го направят. Освен това, трябва да бъдем достатъчно открити и да нямаме идеологически запешки, когато говорим за устойчивост на пенсиите. Председателката, благодаря госпожа Рение. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ähm, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, в своята презентация казахте, че 11,3% от БВП от публичния бюджет ще, бъде, ще бъдат разходвани за пенсии. А каква е ситуацията с третия стълб? В а, Австрия около, преди около 10 години, 2003-2004 година. Тогава имахме ново правителство и разглеждахме данъчното облагане за третия стълб. И тогава тези данъци не бяха отразени в бюджета. Така че разглеждаме всички тези разходи, свързани с пенсиите и това всъщност не представлява загуба. Искам да чуя вашето мнение. По отношение на анализа на Бялата книга, мисля, че комисията върши чудесна работа в анализа и това е важното за всички, които работят всеки, който работи, всеки, който е работодател или участва по някакъв начин на трудовия пазар, трябва да бъде включен в тези идеи, трябва да бъде да намери отражение в този анализ и трябва да правите анализ, който е по-приобщаващ. И дали, ще, дали има последователност във вашия анализ, дали сте включили всички категории. Също така споменахте и жените и за това колко е важно това за бъдеще. Трябва да вземем предвид ситуацията на жените. Ако видим целия фон с финансовата и економическата криза, просто виждаме колко променлив е света, колко е трудно човек да се довери на, на третия стълб и да се гарантира, много е трудно да се гарантира, че ще имаме такова сигурно бъдеще, в което ще разполагаме с толкова добра система по първия стъп, че да можем да финансираме всичко. Благодаря. Господин Попаки, след това господин Ори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Интересувам се от въпроса за пенсиите, гарантирането на достойни доходи на пенсионерите. Трябва да отчитаме и средата, в която живеем, а именно високата безработица, кризата, което създава проблеми с разглеждането на проблеми за социалното сближаване в тяхната дълбочина. Трябва да гарантираме хората да имат достойни работни места, достойно заплащане, в реформите не се прилага верния подход. Има един краткосрочен подход, подход е един а, разпокъсан подход. Например, в Гърция намаляването на пенсиите се използваше за закърпване на бюджета. Има хора, които паднаха под прага на бедността. Относно Бялата книга, въпроса за пенсионните фондове на национално ниво трябва да се разгледа, но трябва да се използва като алиби за съкръщаване на пенсиите и за това възрастните хора да бъдат доведени до бедност и социално изключване. Ще дам думата отново на комисаря. След това ще дам думата и на последните записали се за изказвания. Аз не мога да отговоря, за съжаление, на всички поставени въпроси. Ще отговоря обаче на някои, които според мен са ключови за третия стълб в Австрия. Австрия. Моят е, директор работеше по Зелената книга, затова искам да ви насоча към него, защото той може да ви даде верния отговор. Относно дали е, е идеологически или не подходът. Ние искаме да използваме като силен аргумент демографската промяна в Европа. Това е тенденция, има много факти, много цифри, Поредица от правителства обаче не са предприемали действия, когато е имало възможност да отложат вземането на решение за следващата администрация. Но сме, сме стигнали в момента, когато не може да се изчаква а, следващият а, мандат. Намалява броя на а, активното население, много хора се пенсионират, има последици от кризата – затова действия трябва да бъдат предприяти сега. Но това се използва като основание да се забавят пенсионните реформи в някои от държавите. Аз не считам, че подходът е идеологически. Ние искахме обаче да се запази характера. Ние имахме избор, когато започнахме да работим дали да се включи е, всяка една подробност от е, консултациите, да имаме нещо като коледно дръвче или пък да запазим ключовите послания, да разработим основната аргументация в определена структура. Някои интересни въпроса не са включени по тази причина. Например, не говорим е, за определените вноски и определените плащания, оставяме тези въпроси за сега на страна. Също не разглеждаме също идеологически е, централните е, пенсионни системи. Има е, също задължителни задължителен стълб, има също частен стълб. Ако искаме да има по-широк частен сектор, ние трябва да кажем какъв трябва да бъде верният регулаторен подход. Но трябва да се определи каква да бъде структурата, каква да бъде структурата на стълбовете и това държавите иска да остане в тяхна компетенция. Що се отнася до това, какво е разбирането да се работи за подобряване на заетостта. Предложенията за задължителната възраст за пенсиониране не е спорен в този контекст. Можем отделно да обсъдим въпроса, ако желаете. Има известен парадокс. В моменти на висока безработица ние не изготвяме пенсионни системи за този период, за по-дълъг период. За това трябва да се предприем, предприемат първо мерки за справяне с безработицата сред всички възрастови групи от населението. Младите хора трябва да знаят как ще изглежда системата към момента, когато настъпи време за тяхното пенсиониране на по-късен етап. Важно е да има подобряване на информираността на гражданите по тези въпроси. Има много примери, когато реформата, която трябва да следи за демографските тенденции, се променя според кризата и се правят съответните корекции. Това не означава, че в някои случаи няма да се налагат бюджетни промени. Министрите, заинтересованите страни е доста сложна. Те трябва да, да определят каква точно да бъде корекцията. Това никак не е лесна задача. Господин Ури, след това господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя изготвянето на тази бяла книга. Този документ е от по-добро качество, отколкото зелената книга. След като слушах разискванията до тук, се питам какво може да направи Европейския съюз, тъй като повечето от тези въпроси са в национална компетентност. Имаме 27 държави членки, а скоро след присъединяването на Харватия ще станат 28 държави членки с отделни пенсионни системи. Държавите членки отговарят за тези въпроси. Може да имаме политическа координация, социална координация. Беше споменато също 883. Тук може да има също някои конкретни компетенции, които да се имат предвид. Относно плана за действие, всяка мярка изисква доста усилия, мониторинг, който е труден. И се питам как сте разписали във времето всичко това, как смятате тези точки, заложени в плана за действие, тези препоръки, как смятате да бъдат изпълнени във времето. Имате ли намерение да създадете служба или агенция, която да осъществява а, мониторинга или обмена на опит или да събира наличните данни, да прави анализ на тази информация, за да установи какво точно се случва в пенсионните системи. Знаем, че трябваха много усилия от страна на Европейската комисия, за да събере всички тези данни, необходими за изготвянето на бялата книга това е трудно да се прави всяка година. Трябва да се намери известна възможност за повече сближаване. Господин Серка, след това госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Аз бях силно изненадан, че Европейската комисия предлага реформиране на пенсионните системи за разрешаване на проблеми, свързани с фискалната консолидация. Тази реформа ще доведе до ползи след 15-20 повече години. Но ако само се прибягва до корекции, няма да бъдат видяни социалните ползи. Получих току-що имейл съобщение – когато говорим за реформата, трябва да отчитаме и влушаване на устойчивостта на системата. Не защото хората застаряват, има демографски проблеми, пенсиите нямат нищо общо с фискалната консолидация. Те ще имат, може би, след 20 години. Има липса на активи в системата. Една четвърт от населението не е економически активно. Това е катастрофална визия за пенсиите. И още нещо. Логично, нормално е да се вълнуваме от запазването на устойчивостта на системата, но трябва да видим как могат да се подобрят нещата. Не виждам в бялата книга да е отразено какво се случва с милиони европейски граждани, след, които след 20 на години ще имат право на, на пенсия, след като ние сме унищожили условията, които им осигуряват достъп до достатъчно ни доходи чрез пенсии. Госпожа Рапти, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Имам няколко въпроса. Повечето от въпросите, които исках да поставя, обаче вече бяха поставени от други колеги. Но във вашите отговори се съдържаха допълнителни въпроси за мен. Вие казахте, че в случая с Гърция все още е много важно да има корекции в бюджета като се има предвид, че има застаряване на населението. Когато се огледам наоколо, виждам Италия, Испания, Ирландия, Португалия. които са в сходно положение. Какво смятате да направите в тези държави с пенсионните системи, с застаряването на населението? Така върви живота. Много говорим за достоен труд, за достойна работа. Аз поставих този въпрос на госпожа Сигол преди вас, но сега искам да поставя нещата по по-друг начин. Говорим за достойна работа. А мислим ли за достойни пенсии? по какъв начин смятате, че можем да осигурим достойни пенсии. И на последно място, ние говорим за осигуряване на работа за възрастните в Европа, за използване на техните умения, но трябват работни места и за младите хора. Направено ли е изследване, което да показва дали тези работни места могат да се използват и за двете възрастови категории. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, was Experten seit langem wussten und Благодаря, госпожо председател. Нещо, което бе известно на експертите от много дълго време и което бе известно и на нас, политиците, но не бе извършено от страните членки. Е, Бялата книга трябва да бъде оценена от е, положителната и страна. Е, по темата за пенсионирането говорим от е, години в нашата страна и благодарение на европейския семестър постигнахме единствено напредък напоследък европейските страни трябва да пред, приложат тази бяла книга и трябва да отчитат колко важни са така формулираните на европейско ниво препоръки. Няколко души споменаха един момент, свързан с едно изречение само в презентацията, и то в скъби, в скоби, а именно повишаването на уменията на работниците, възможността те да бъдат наймани на работа. Това е, е отлична мярка, която може да се използва. Аз лично ще е, бъда един от многото, които ще проповядват е, тезата, че Бялата книга е сериозен инструмент, който следва да се ползва за преструктуриране на националните системи. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря. Имам два въпроса, господин комисар. Първо, разполагате ли с данни за последните 2-3 години, от които да се вижда, че пенсиите намаляват. Аз не съм видяла такива данни. В Бялата книга се казва, че има натиск върху системите на публичните пенсии. Но може ли да ми кажете, има ли страни, където са били намалени пенсиите? Второ, необходимо ли е всъщност да бъде повишавана възрастта за пенсиониране? Отговорът е да, политически не е приятно, но е необходимо и някои страни вече са решили да го направят. Но не виждам списък от мерки в страните членки, мерки, които са били предприяти от съответните страни да задържат хората в заетост на работните им места за по-дълго време. Може ли да се предоставят е, един списък от едни такива мерки? Как са успели съответните страни да подобрят заетостта на по-възрастните? Препоръките за страните членки аз ги изчетох, включително тази за моята страна Литва. Там се е, препоръчва да се отстранят фискалните инструменти. предлагани на пенсионери. Знаете ли, че в нашата страна има предложение е, хората навършили 65 години да излизат по собствено желание от трудовия пазар. Как е, това може да се свържи с препоръката да се увеличи възрастта на заетост? комисарио, не ла ricerca di даре стабилита... Господин Коферати, господин а, е, комисар, търсите стабилност на системите за социално осигуряване – но моделите в много страни вече се променят. Проблемите на трудовия пазар стават все по-тежки. Много вероятно е, много, все повече хората изпитват повече затруднения. Нека да дам пример. Жените, майчинството, те много често трябва да отглеждат семейството си, да се грижат за тях и това е източник на дискриминация на работното място. А да се изравни възрастта на пенсиониране на жените с тази на мъжете означава, че те, независимо, че се пенсионират на една и съща възраст, ще имат по-ниска пенсия – т.е. ще стават все по-бедни, защото живеят повече. Също в различни отрасли на индустрията има огромни разлики в пенсията. Включително има разлики в работните условия. Е, сега, ако те, ако двама служители, е, който работи в офис с климатика, друг в много горещо помещение с пеш, пещ, те се пенсионират на една и съща възраст, тяхната продължителност на живота ще бъде различна, т.е. те ще могат да се ползват от пенсията си за много по-различен период от време. Как могат да се отчитат тези разлики? По-голямата гъвкавост на трудовия пазар. Нека да коментираме и това. Някои хора работят, после спират да работят, после пак започват. Определено няма модели, които да поемат тези, тази, този вид мобилност и това създава проблеми. Какво бихте могли да направите по втория стълб в такъв смисъл? To start with a uh, question by Mr. Uri about the uh, competencies. Indeed. Нека да говоря, да отговоря на господин Ури за компетенциите, правомощията. Няма промяна в правните основания. Но а, действията на комисията а, по Зелената и Бялата книга а, дават реални резултати. Не всички страни е, обаче правят същото. Примерно в Белгия е, бяха правени такива усилия, но много други страни не ги правят. Така че анализите на комисията и е, документите са добре посрещнати, макар че в, няко... в повечето случаи те дават само данни, но те улесняват и политическия диалог. А, също така се очертават и взаимовръзките между определени теми, примерно между а, пенсиите и финансови инструменти и така нататък, пазарни инструменти. Дали трябва да има нова агенция Знам, че някои вече съществуващи агенции изпитват е, трудности с това да оправдаят съществуването си. Генерална дирекция е, за етос също е своего рода агенция. Тя също е задължена да предоставя годишни доклади и да има ангажименти към всички заинтересовани страни, които имат отношение към формулираните от нея препоръки за политики. Look, е, е, the, the, the, Препоръките за, конкретно за страните. Миналата година и тази година стана много ясно, че по този начин се вижда как се предлагат разпоредбите. Тук в момента отчитаме и нивото на заетост. За сега още не говорим за повишаване на възрастта на пенсиониране като индикатор. За сега индикатор е заетостта. В страни, където заетостта на жените е 50% или по-малко, се препоръчва да се увеличи заетостта. Става дума за Южна Европа, но и не само за Южна Европа, други централноевропейски страни. Как да направим това? Настоява се да а, има дейност от страна на правителствата, за да се примахнат препятствията пред а, жените, които желаят да се върнат на трудовия пазар. Да има възможности за обучение, а, за целия живот, да има възможности за насърчаване на предприемачество, време на работа и така нататък, но е, време на работа с натрупване на социални осигуровки. Ако прочетете нашия документ, ще видите, че в някои страни е, е съществуват е, така наречените мини работни места и те са много модерни. Ние лично призоваваме да бъдат ограничени подобни практики и да се даде превес на практики, които дават възможност да се натрупат права за социални осигуровки, защото дългосрочно подобни практики не са устойчиви. Не следва този тип мини е, работни места да остават доминиращи на пазара. Ще видите и е, доклада ни, там ще има до конкретни е, данни, е, да, как се отразява реформата на пенсиите. Практически всички е, страни е, спадат в категорията на извършващи реформи. И в тези страни трябва да се работи за създаване на по-голяма заетост – някои економисти, е, може би е, полуна е, пледират да се намали възрастта за пенсиониране в резултат на кризата. Ако направим справ, сметките, общо взето не е невъзможно, защото като се намали възрастта за пенсиониране, ще се стигне до момент, който всеки ще има, е, ще бъде е, заед, ще има работно място и тогава може пак да се вдига. Но а, е, трябва да се търсят механизми за излизане от кризата за тези страни, които изпитват затруднения, но това не е задължение и не е задачата на бялата криза. Но от друга страна, ние не можем да очакваме, че страните ще останат в рецесия за винаги. Трябва да се търсят проблеми за економически и валутен съюз и тогава да се търси отново равновесие. трябва да се работи за засилване на процента на заетостта, което в момента на състоянието на пазара е много трудно. Страните членки просто нямат марш за маневри за създаване на работни места. Така че трябва да продължим с настояването да се създават достойни работни места, достойни пенсии, да има повече работни места и по-дълги периоди, в които да се натрупат пенсионните права. Експерти ни разясниха тези взаимозависимости много ясно. Е, има различни варианти, могат да се върви в различни посоки. Повишаването на пенсионната възраст не е единствения начин. Може да се повишат и пенсионните вноски, но това може да има въздействие отрицателно върху конкурентоспособността на економиката, а също така и е, дългосрочно би могло да се намалят пенсиите, но това също носи своите рискове. Така че след обсъждане на всички тези варианти и оценяване на всички параметри, ние стигнахме до заключенията на Бялата книга. Благодаря ви за всички коментари. Надявам се, че ще консултирате и е, бъдещия ни доклад. Благодаря, господин комисар. Смятам, че много полезен обмен на, мнения, на мнения осъществихме. Виждам, че има интереси от другите комисии. Благодаря на преводачите, които останаха с нас до край, но моля колегите да не си тръгват. Ще продължим с дискусия на последната ни точка на английски.